Добър ден на всички. Докато чакаме останалите евродепутати, е добре да започнем, тъй като е доста интензивен дневния ни ден и трябва да засегнем някои много деликатни въпроси днес. Първото нещо, което ще спомена е срещата на координаторите, която се проведе вчера. Тя е свързана с работната програма за бъдеще. Решенията са следните. Що се отнася до докладчиците за освобождаване на комисията за 2008 година, господин Либерацки. Освобождаване 2010 за агенциите, НП получава доклада, те ще дадат своя докладчик. Що се отнася до омбудсмана и специалния доклад на Сметната палата, комисията ще ни даде пък резултати от анализа на господин Лена. До петък, 29 януари, също ще се е изкаже. Сега на 27-29 април заминаваме за Гърция 2010. Е, председателя бе помолен да говори малко по-бавно, тъй като преводачите не успяват да го настигнат. Та, заминаваме за Гърция 27-29 април 2010 година. Секретариатът трябва да избере съответен хотел за нашия престой. След това одобрихме едно изслушване за прозрачността на транспортните фондове. Господин Либератски е докладчик. Имаше предложение от негова страна да се даде възможност на представители на САЩ да участват в това изслушване. Но разбира се, ще има европейска гледна точка. Това ще бъде вторник, 13 юли 2010 година. След това отложихме посещението до Олаф. То ще бъде на 4 февруари. Изчакваме едно становище по правната служба на комисията, що се отнася до Олаф. Posticipate le audizioni di personale Olaf successivamente alla presentazione da parte. Освен това ставаше дума и за назначаване на нови кадри в ОЛАФ, свободни места. Господин Шемета, който е номиниран за комисар, както знаете, все още трябва да разработи своята програма, свързана с ОЛАФ. Обърнахме се към правната служба, която да ни даде един бърз отговор по отношение на това, кой ще се кой ще ръководи Олаф, защото членовете на нашата комисия, както и членове на различни политически групи, считат, че трябва да се постави под въпрос номинацията, която ще се направи от ILET. Що се отнася освобождаването на Европейския парламент, от отговорност искам да кажа, че що се отнася до въпроса свързан с Олаф, ще чуем няколко думи от генералния секретар. При закрити врати е заседанието. Господин секретаря също така, секретаря също така а, каза, че трябва да ви припомня да зачитаме 8 приложение на процедурните правила, що се отнася до провеждането на заседания при закрити врата и поверителния характер на тези заседания. Е, спрямо решението ни трябва да кажа, че могат да участват единствено и само евродепутати, както и членове на секретарията на комисията които са необходими по съответните точки от дневния ред, асистенция асистентите на политическите групи и това са решения, всъщност, които сме взели на ниво комисия. Ще има изслушване на Сметната палата. Техни назначения трябва да бъдат потвърдени на 15-16 март 2010 година. Що се отнася до сумите в нашия бюджет за проучване 2010 година, ние имаме малко над 300 000 евро. На следващите ни заседания ние ще трябва да одобрим различните теми за изследванията, които ще финансираме от бюджета за такива проучвания. Решихме да напишем едно писмо на господин Лена, който би трябвало да ни отговори, защото Комисията по бюджетен контрол според нас би трябвало да бъде взета предвид, що се отнася до финансовото регламентиране на службата за външни действия когато, разбира се, тя заработи и започне прилагането на Лисабонския договор. Искаме да се вземе предвид бюджетния контрол, когато се има предвид проучвания за това как ще работи тази служба за външни дейности. Освен това, разгледахме и делото между Германия и Европейската комисия, що се отнася до достъпа до е, проучвания на ДДС от страна Сметната палата до определена дата би трябвало да се вземе решение по отношение на това как ние ще участваме в е, това дело. Ще се направи една среща и след като получим от номинирания за комисар точните детайли, свързани с организирането на конкурс за нов председател на ОЛАФ. Ако нямате никакви въпроси, преминавам към първата точка от дневния ред, което е освобождаването отговорност във връзка с изпълнение на бюджета 2008, общ бюджет, раздел 3. Е, и тук. Искам да приветствам всички оратори, които ще вземат думата и по-специално комисаря Фереро Валнер. Ще й дам думата. Не, всъщност поправя се оратора. Ще дам първо думата на представителя на Сметната палата. Uh, Благодаря, господин председателю. Няколко встъпителни думи по 8 глава от е, годишния доклад на Сметната палата. Като знаете, този доклад беше публикуван през ноември 2009 година. Осма глава всъщност представя резултатите, свързани с конкретните оценки, които бяха направени с външната помощ, развитието и разширяването. В допълнение, Сметната палата излезе и с още 6 специални доклада, които са свързани с тази а, сфера а, от януари 2009 нататък. Тези специални доклади се занимаха първо с разширяването и нови въпроси, свързани с политиката на добросъседски отношения, най-вече Турция, Западните Балкани, Беларус, Молдова и Украина. На второ място разработване на системи за предоставяне на медицински грижи в, на африканския континент под Сахара, след това ефикасността на европейската помощ, която се а, разпределя посредством неправителствени организации и организации на ОНЕ. Освен това, годишният доклад за 2008 година включва и последващи коментари, свързани с доклад 5 на клана черта 2006 за програмата МЕДА която включва държавите, които са на юг от Средиземноморския басейн. Господин председател, 6,2 милиарда евро са разходвани в сферата на тази политика. Външни отношения и развойна помощ са около две трети от разходите в тази политика. Останалата част от разходите са свързани с разширяване 27%, което означава помощ за преходния период, за изграждане на институции, както и хуманитарна помощ. Голямата част от разходите се администрират посредством три дирекции, три генерални дирекции на комисиите, генерална дирекция за хуманитарна помощ, която се нарича ЕКО, Европейт, което са външните отношения и развойните проекти на Европейския съюз и Генералната дирекция за разширяване за страните кандидатки. Освен разходите в този раздел, има и доста разходи, свързани с Европейския развоен фонд. Голямата част от разходите се управляват от делегациите на комисиите в държавите, където Европейския съюз финансира свои проекти. Организациите, които всъщност изпълняват проектите, могат да бъдат международни такива, могат да бъдат местни, както и неправителствени, както и международни неправителствени организации, извинете, както и правителствени ведомства. Част от развойната помощ се предоставя като подпомагане на бюджета, там където фондовете се сливат с бюджета на страната партньор при определени условия. Господин председател, общото заключение на Сметната палата е, че транзакциите, свързани с с, с групата разширяване и помощ са засегнати с голям процент грешки, свързани с законосъобразността и редовността на плащанията. Що се отнася до надзорните системи, системите за контрол, Сметната палата счита, че те са били само частично ефикасни за гарантиране на редовността на плащанията. Сметната палата установи, а, всъщност, сега ще обясня какви грешки открихме. Открихме грешки, свързани с допустимостта на разходите, като, например, неотговаряне на основни показатели за признаване на разходи или пък включване на ДДС и други недопустими данъци в тези разходи. Или, или пък фактурите, банковите извлечения и така нататък всички други документи не бяха включени. Не се зачитат срокове, процедурите за одобряване също са обект на много грешки. Системите за надзор и контрол са само частично ефикасни, такава е нашата оценка, за всички генерални дирекции, макар че причините при всяка една са различни. За Europaid Системата на проверки на ниво седалище са най-общо казано ефикасни, но контролите на ниво делегация все още показват слабости. Тези слабости са свързани най-вече с предварителните проверки, свързани с подписване на договори и договори за обществени поръчки. Сега, що се отнася до Релекс, генерална дирекция, мога да кажа, че има проблеми, свързани с последващия контрол, както и слабости, свързани с финансовото управление и надзора на финансовата информация по отношение на проектите. Генерална дирекция разширяване на последно място. А, слабостите, които бяха идентифицирани там са свързани с възможността за вътрешен контрол, както и за последващ контрол вътре в тази дирекция. Основни слабости са свързани с потенциални а, нередности за така наречените фар фондове в България. Искам да приключа с някои препоръки, господин председателю. За да се подобри положението, ние препоръчваме на първо място да се приемат мерки за подобряване на ефикасността на последващия контрол от страна на комисията по отношение на плащане и договориране. Това е особено важно по отношение на Europaid и Генерална дирекция Релекс. Допълнителна подкрепа, освен това, би трябвало да бъде предоставена на организациите, които изпълняват а, проекти, финансирани от нас. Това могат да са международни организации, неправителствени организации или правителствени ведомства и те би трябвало да подлежат на по-голям надзор. Последващия контрол и одитите трябва да бъдат планирани по по-реалистичен начин и да бъдат наблюдавани и резултатите от тези два процеса би трябвало да бъдат записвани по надлежен начин и систематично анализирани. Благодаря за вниманието. Благодаря. А преди да дам думата на господин Либерацки, ще помоля а, госпожа Ферро Валнер а да направи кратко изказване. Благодаря, господин председател, господин докладчик, дами и господа, членове на Комисията за бюджетен контрол, а, представители на Европейската смертна палата. А, искам да ви представя резултатите от усилията в областта на нашата външна дейност, за да можем по-добре да управляваме фондовете и за да мога да отговоря на, на вашите въпроси след доклада на а, Сметната палата. По време на моя мандат системно се стараех големите средства, които ми бяха поверени, да бъдат управлявани по най-добрия възможен начин. Това понякога ставаше в трудни условия, в сътрудничество с нашите партньори. В тази обстановка подобряването на нашето сътрудничество с ООН е нещо, с което всички се занимавахме. Взехме предвид вашите забележки и сключихме през 2009 година споразумение за стандартният мандат на мисиите за проверка, които се добавят към мер, контролните мерки, взети още пред предишните години, заедно с ООН за основните насоки по отношение на прозрачността и последващия финансов контрол. Специалният доклад на Сметната палата, който беше неодавна публикуван, подчертава нашият напредък. Въпреки това, в него се казва ясно, че трябва да се работи още особено, що се отнася до обясняването на избора, да се прибегне до агенции на ООН. А, също така и във връзка с достъпността на докладите на ООН. може да разчитате, че цялата комисия е ангажирана с проучване на заключенията на Сметната палата и ще вземе всички необходими допълнителни мерки на базата на вашите препоръки. Господин председател, бих искала сега да се обърна към главното в нашата помощ, което фактически е 80% от цялата външна помощ на Европейския съюз и главно се администрира пряко от нашите делегации. Може да се отбележи по принцип, че в общия доклад Сметната палата отбелязва подобряване в нашата система за контрол и надзор, макар че все още е, са необходими усилия в някои области. Разбираме е, трудностите, през, през които са изправени някои, а, е, а, е, когато се опитват а, да се придържат към нашите правила и изисквания, понякога сложни и подробни, за да може да се а, сведе до минимум рискът. За да им помогнем сега, сега Европ Aid работи с. А, разработва финансов е, инструментариум, инструментариум за управление. Мисля, че решението на проблема може да се намери в по-нататъчното опростяване на правилата и процедурите и тук разчитам на вашата помощ. Наред с това, ние работим, работихме през изтеклата година а, за изграждане на а, капацитета в нашите партньори, а, на базата на работата на Сметната палата и специалния доклад за техническата помощ. Също така напреднахме и в важната област, която се подчертава и от съда, а именно обхватът на одитите. Използваме различни одити и системен анализ на рискът в планирането на одита. Е, вярвам, господин председател, че сме е, отбелязали значителен е, прогрес в качеството и количеството на външния одит през последните няколко години. Така, например, през 2008 година е на лице 37% увеличение в броя на одитите по Евроед в сравнение с 2007 година. Подобно е положението и с Релекс. С резултатите от тази работа все още не се виждат, тъй като е необходимо време, за да може мерките да дадат плод. И аз разбирам, че роля на съда е да насърчава а, тази работа. А, контролът а, за разходи-полза също е нещо, на което Сметната палата държи. Миналата година моите, моя колега Слим Калас, Слим Калас и вече започна заедно своите служби, започна работа под задълбочен анализ на съотношението разходи-полза, включително и на външната действия. Комисията ще ви представи до година доклад въз основа на резултатите от този анализ. Накрая, господин председател, тъй като това е последният случай, когато имам възможност да се явявам пред вас като комисар, аз бих искала да благодаря на всички ви за вашето сътрудничество. Искам да благодаря и на Сметната палата за нейният конструктивен подход. Уве, искам да ви уверя, че се старах е, по силата на възможности си да постигна по-добро управление на външните фондове на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. А, сега ще дам думата на нашия докладчик, господин Либерацки. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да подчертая, а, че е на лице а, значително а, подобряване на работата от година, една година следната. А, но все още има много, което трябва да се свърши. Госпожо комисар, най-напред искам да задам два въпроса, които се отнасят до отдавнашните препоръки на Европейската сметна палата, които все още обаче не са изпълнени. Поне не виждаме да са изпълнени. Първо искам да попитам за дефинирането на изпълнението, което би дало възможност за а, оценка на дейностите. А също така и създаване на стратегически цели и показатели за задоволително качество във всички стратегически програми. Искам да ви попитам, какво е положението по изпълнението на тези две препоръки на Сметната палата? Отдавнашни препоръки. С ваше разрешение, господин председател, по-нататък искам да задам и други въпроси. Господин председател, господин докладчик, документът за стратегията по страни, който се разработва за всяка страна, той описва точно положението в конкретната страна, приоритетите, областите, в които е необходима намеса и помощ, главните проблеми в страната – а също така дава и очертава главните цели и показатели за резултатите и въздействието. Съгласно регламента на ЕНП и съответните показатели за изпълнението се уточняват на по-късен етап, когато се разработва на годишният напредък в съответната област. Тоест, когато целите на процеса са напълно дефинирани, тогава се установяват и показателите в сътрудничество с страните партньорки и с някои от донорите. Тези показатели след това се използват, за да може да се а, следи прилагането, а също така и за последваща оценка. Комисията внимателно анализира този въпрос, за да може да се а, използват а, е, а, е, ум, добри показатели. Ние а, е, издадахме насоки за ролята и използването на показатели за изпълнението. Тези насоки ще бъдат на разположение през първото тримесечие на тази година. В тези насоки се подчертава необходимостта от анализ, а също така и от ролята на делегациите в страните – по отношение на въздействието и е, съответните показатели за неговото измерване. Благодаря, че ми давате думата. По отношение на ефикасността на външната политика на Европейския съюз, бихте ли обяснили как Европейската комисия гарансира така, щото средствата да пристигат във високо рисковите региони през 2008 година? Как се прилагат системните контроли по отношение на тези фондове? Разбира се, има различни нива на риск в различните части на света, и в които ние е, предприемаме действия, но каква е ефикасността на използваните средства Считате ли, че има по-положително отношение към Европейския съюз на базата на средствата, които заделя? Благодаря, господин докладчик. Много благодаря за този въпрос. Считам, че той показва политическото въздействие на финансовата помощ, която се предоставя при кризи. Много често това не са много нормални държави, защото при нормалните нещата върват е, добре. Много често това е високорискова среда. И ето това е предизвикателството при предоставянето на помощ. Голямата част от страните ни партньори имат е, неефикасни административни и финансови системи, които би трябвало да бъдат реформирани, би трябвало да бъдат подсилени, най-вече посредством изграждане на капацитет и програми за модернизация. Освен това, на тези места има политическа нестабилност и много често конфликтите са нещо ежедневно. На трето място е бедността и оттам много често произлизащата корупция, както и други такива фактори, които се съчетават в страните партньори, които са сред най-бедните. Разбира се, трябва да внимаваме много, когато управляваме този вид помощ и затова Европейската комисия е предприела много контролни мерки, пък и ще продължава да ги засилва, за да може да смекчава съответните рискове. В този контекст, господин докладчик, грешките, част от тях имат и финансови последствия, не биха могли да бъдат избегнати в всички случаи, каквито и системи да изградим. Затова по глава 8 годишния доклад на Сметната палата, там където се дава неутрална оценка, където се дава едно ниво на грешките между 2 и 5%, аз читам, че е много важно да видим какво може да се направи и ефикасността на помощта, която предоставяме, би трябвало да бъде засилена. Какво правим? От една страна подписваме договори и доклади, стотици такива, за провеждане на одити и верификация, които са свръх вътрешните одити, както и одитите, които се предоставят от самите бенефициенти. Така че на базата на докладите от одитите анализираме резултатите, Извличаме полки, предприемаме последващи действия. Изпращаме аудитори, които да направят предварителна оценка на контролните системи на различните държави, с които си партнираме, както и при международни организации, преди и изобщо да им делегираме разпределението на международна помощ. Нашите делегации също така на всеки 6 месеца трябва да докладват по напредъка и също така да изразят какви са техните управленски проблеми. Затова си мисля, че ефикасността на стандартите за вътрешен контрол а, е важно да бъде оценявана всяка година и ние го правим. Имаме верификационни мисии, които се правят по места, те се организират а, за да се види каква е практиката и съответно се правят проверки на транзакциите, които всъщност показват едно ниско ниво на грешки след заключителното плащане, защото много често сметната палата разглежда първите плащания или средносрочните плащания. Ако погледнем крайните плащания, там има много ниско ниво на грешки. Освен това, наблюденията на сметната палата винаги се вземат предвид по надлежен начин. Така че този списък на източници които подписват съответната декларация за гаранция на дирекция ЕКО, не е изчерпателен, но той пък показва колко внимателно работят нашите служби, за да може да включва тази информация в годишните си доклади и за да видите колко голямо желание имаме да работим по рисковете, които оказват въздействие върху съответната ни работа. Благодаря. Благодаря, казва господин Левратски. Това, което казвате, госпожо комисар, звучи чудесно, но колега спомена различни видове грешки малко по-рано. И тези грешки са свързани с това, че, например, не се отговаря на основни условия за разходи и включване на ДДС. Той спомена и други случаи. Например, фактури, банкови извлечения и така нататък, които отсъстват. Разбирам, че основната ви цел е била не да извършвате пододит, а да предоставяте такава помощ. Но как можете да обясните този вид грешки? Дали това е нехайство, дали това са слабости, дали това е някаква инерция? или пък някакви оправдани грешки. Как да ги наречем? Допустими или оправдани? Може би пък всички тези аспекти, инерция и така нататък, всичко, което споменах, е свързано. Ви бъда много благодарен, ако съответно изразите своето становище, тъй като вие сте комисар с опит, както и много отговорен комисар. Благодаря, казва госпожа комисаря. Както казах по-рано, вие споменавате казаното от палатата и финансовото въздействие на грешките, които са установени за 2008 е между 2 и 5% от тяхната извадка. Става дума за дейности, финансирани от европейския бюджет, но и от Европейския фонд за развитие или развоен фонд. Споменах го но пак ще кажа, че палатата не определя формални грешки, като например липсващи документи или грешки по авансите или средносрочни плащания, които биха могли да бъдат, пък и много често са поправени от нашите служби преди окончателното плащане за грешки а, по окончателното, разбира се, няма как вече да поправим грешките, но за предварителните можем. Така че всички грешки, установени от палатата и от комисията, биха могли да бъдат възстановени в нашия бюджет. 2008 година Europaid издаде такива за 160 милиона евро, по, които бяха възстановени в бюджета на Европейския съюз. Тази цифра включва всички заявки за възстановяване на суми, а не само онези, които са резултат от грешки или пък неразходвани аванси или прекратяване на проекти и така нататък. Но всъщност това показва а, какъв е размера на недопустимите разходи, които биват включвани. Понякога има процедурни грешки, а не грешки с финансово, финансови последствия. По-малко от половината от грешките, свързани с външната ни отношения, са а, финансово измерими. Голямата част от грешките обаче не оказват въздействие върху хазната на общността. Трябва да кажа и това. Ние сме хора и правим грешки. Понякога е нехайство, понякога са някакви слабости, които предизвикват грешките. Или пък е, грешката е в процедурата и тя няма финансово въздействие. Но така ли че съдът ги разглежда заедно като едно. Благодаря. Господин председател, ако ми разрешите, да искам да задам още два кратки въпроса. Първо искам да изразя задоволството си от че вашите работни отношения с ООН и неговите органи се подобряват. Знаете колко голямо значение има възможността да се използва мрежата на ООН в страните, на които помагаме. Но има все още там какво да се прави. Какво мислите, госпожа комисар? за възможните начини за усъвършенстване по-нататък на нашето сътрудничество с ООН, за да може да бъде то наистина безпроблемно. Защото става дума за големи суми, за две така много видими международни организации. Така че нашите интереси с ООН, разбира се, трябва да бъдат еднопосочни. Благодаря, господин, председател, а, господин докладчик. Разбира се, това е въпрос, който ни занимава от доста време. Първо да кажа за политическата страна на въпроса нещо. Да се работи с международни организации чрез фондовете на донорите ни дава възможност, донорските фондове ни дава възможност да работим в ситуации, където, при които иначе не бихме били в състояние да работим. В случай, когато сътрудничеството е прекратено, където има въпроси относно допустимостта на нашата работа, където е са необходими субекти, неутрални, като Световната банка или ООН. Искам да подчертая, че не винаги лесно се работи с международните организации, въпреки че нашата работа с тях се подобрява. Благодаря ви, че отбелязвате това. Но международните организации са много важен партньор а, на Европейската комисия. Това значи също така, че ние може да участваме в по-масштабни инициативи, а, като по този начин а, гарантираме Европейския съюз да участва в дискусиите, глобалните политически дискусии. Всичко това отговаря на нашите международни задължения за ефективността на помощта, която оказваме. Знам, че парламентът не винаги е бил изцяло удовлетворен от начина по който взаимодействаме с тези организации. Затова полагаме големи усилия за да предоставим информация на парламента по въпросите като прозрачността, контролните системи и така нататък, изпълнителите и особено нашите партньори, международни организации, за получателите на средствата. Всичко това се публикува от международните организации, от управителите на фондовете, които идват, обясняват как работят тези фондове чрез редовни доклади за дейността на фондовете на донорите, донорските фондове, чрез системите за контрол и проверка, които са публикувани, насоки за тях и се използват в мисиите за проверка и контрол в бъдеще, в рамките на преразглеждането на финансовата уредба, ще публикуваме предложение, за да може комисията да създава и управлява донорски фондове в бъдеще, нещо, което до сега, за жалост, не беше възможно. Мога да навляза и по-големи подробности, но в момента ще се огранича до тук. И последният ми въпрос, който се отнася до една наша страна членка, България където е, има нередности и в край на краищата, знаете, бяха суспендирани плащанията. Какво е положението в България днес, госпожо комисар? Какво е, знаеме какво е, каква е позицията на Сметната палата. Извинете, господин докладчик, обаче това не влиза в рамките на външните ни действия на Съюза. В такъв случай още един въпрос, последен. Какво ще посъветвате вашия приемник, госпожо комисар? А, след, как ще доведе а, а, нещата а, до едно приемливо равнище на качеството след две години. Нещо, ако казва нещо господин Валднер, не е чуван, микрофонът не беше включен. Да. Генералният директор, заместник генералните директори, всички мои служби продължават да работят с сериозно и съсредоточено възоснова на полуките от постигнатото до сега но а, да кажа и нещо по-политически ориентирано. Мисля, че е особено важно да обсъждаме допустимото а, ниво на грешките в нашите външни действия. Нека вземем, например, Хаити. Всички знаем за бедствията и човешките страдания в Хаити – може ли да си представите, че когато в бъдеще комисията отпусне големи суми, разбира се, всички ще опитаме да помогнем на Хаити, това е необходимо. Но мислите ли, че с съществуващия в Хаити административен капацитет всичко ще мине безпроблемно и гладко? Това не е възможно. И затова това би била моята препоръка към моя приемник, пък и на, към вашата комисия – да се съзнава, че е необходимо да се приеме а, известно ниво на риска. Така работим и с нашите страни членки. Благодаря. Благодаря. Имаме още половин час, в който може да зададете въпроси. Моля ви въпросите да бъдат кратки. Благодаря. Искам да благодаря на комисаря не само за доклада днес, а и за работата и през последните пет години. Ние с удоволствие бихме искали тя да продължи работата си, но една друга дама ще я замести. Вие показахте голям ангажимент и ние много ви благодарим за това. Може би това, което каза Сметната палата е, е също важно и трябва да му предадем съответното значение. Е, искам открито да кажа, тук става дума за 6,2 милиона евро пари от данъци и това, което се каза през последните години много пари се дадоха за различни инициативи и много неща се постигнаха. Но всичко, всички разходи, които се правят, трябва да се доказват. Е, това се прави и сега в Хаити. Ние знаем, че винаги в екстремни ситуации нямаме винаги времето, за да се направят съответните проверки. Така че съм съгласен за това, за, дебат, за дебата, който водихте с докладчика по отношение на приемливата толерантност. Въпросът е, това понятие, наистина да го разбираме правилно и Сметната палата може би също трябва да помисли за това. Трябва да имаме един прак на толерантността, но това, е, което също казахте, е много впечатляващо. Аз познавам представители от Сметната палата. Той е холандец и много достоен човек, много това е добра комбинация и това, което казват, е много важно. Го водим отдавна дискусията с него, с парламента и с комисията за е, Европейския фонд за развитие. И там имаме определени области, до които не достигаме. И честно казано, в края на краищата европейците плащат. Вие, ние като депутати винаги чуваме от нашите избиратели, че се прехосват средства. И трябва да сложим край на това. Може би и за бъдеще трябва да кажем. А, моля, кажете на, на а, дамата, която ще ви замести, че тя ще има да управлява много пари. И ние а, полека-лека започваме да разбираме, че е, господин Барозо продължава да разпределя на малки парченца компетенциите. Ние бихме искали да знаем обаче кой е отговорен за а, е, определени а, е, а, неща. Ето, например, госпожа Желева щеше да бъде а, щеше да бъде отговорна за тази помощ, хуманитарната помощ. Радвам се, че това не се случи. Затварям а, скобата. Но бих искал да разбера какво ще се промени при госпожа Ештан. Вие дадохте сега един съвет, но какво смятате, че ще се промени? Тя има една координираща компетентност и може ли да я приемаме като координаторка на тези средства и главната дирекция също да следва в, този, в тази е, традиция. Благодаря, господин депутат. Е, благодаря и за милите думи към мен. Е, това бяха много интересни, но и много натоварени години. Благодаря ви за вашата оценка. И когато съдебната говори за 2 до 5% и материални грешки, искам да кажа, че много често не се прави разлика между това, което става в процедуралната област и това, което наистина е финансова грешка и има финансови измерения. И ако мога да си позволя да кажа, именно за бъдеще това може да бъде повод на допълнителни разглеждания, нещата и грешките, които имат финансови измерения. Защото някои неща, междувременно, някои грешки, междувременно се поправят с крайните плащания. И е, аз благодаря за вашата подкрепа. Мисля, че в, по отношение на външните отношения е хубаво да правим един анализ на разходите и ползите. Но по какъв начин? А, като, раз, като избираме най-разумната, най-разумния контрол – защото правим толкова много контроли, че аз се питам понякога как работи още моя екип. Имаме предварителни и последващи контроли, вътрешни и външни, а, Олаф. И всичко трябва да се случва много бързо. Така че наистина понякога се задълбаваме в квадратурата на кръга. Аз съм последната, която ще работи или, или е работила некоректно и това съм казвала и на моите сътрудници винаги. А сега на другия въпрос. Казвам ви, аз наистина съм мислила по въпроса как може да е разпределението на компетенциите. И моето мнение беше, съвсем открито го казвам тук, че трябва да има комисар по политиката на добросъседство, защото политиката и на изток, и на юг е, на добросъседство е много важно. А Лейди Еща не може да стори всичко и аз го зная много добре, защото аз е, бях поела част от тези функции, но имаше и господин Солана и двамата много работихме. Едно е ясно, тя не може да свърши всичко. Това е една супер работа, супер задача. И Именно поради това се радвам, че, имаше, че има сега разделение на компетенциите. Естествено, тогава няма един отговорен, но политическия, политически отговорният носи именно задачата, носи отговорността за политическата координация. А, леди аз ще е изправена пред нелека задача, но тя е още в началото и е ясно, че тя ще бъде шефа на тази политическа релекс група. Тя ще носи отговорността за политическата координация и аз мисля, че тя ще, ще може да разбере значението на политическата асистентност. Но ще трябва в такъв смисъл да има комисари, които ще трябва да й помагат, ще работят под нейната координация, защото тя не може да свърши всичко сама. Това е моето мнение. Уважаеми колеги, искам да ви напомня да формулирате кратко въпросите си и отговорите си. Госпожа Кресла. Благодаря. Сега, ако изчисля моето, правото на моя въпрос, би трябвало да говоря 30 минути. Искам, госпожо комисар, да ви пожелая всичко хубаво за в бъдеще и да ви кажа, че ще ни липсвате в бъдеще. И ние трябва да кажа, че имахме приятелски отношения с вас и нашата комисия е, това, което казахте за доверителните фондове, ние ще продължим да го следим. По отношение на другите ви предложения, ние сме на ваша страна, но за момента е, сме малко резервирани по отношение на е, дипломатическата служба, защото искаме да изчакаме да видим как ще се развият нещата. Трябва ни повече информация. А е, видях е, специално пълномощията на служители в трети страни и аз бих искала да разбера повече за сумите, за плащанията на, при такива мисии. И още сега искам да кажа, че ще задам такъв въпрос в бъдеще. Освен това, при инспекцията на делегациите се казва, че представителите на Европейския съюз до 14% отсъстват от е, работното си място. И аз поставих писмен въпрос, той не беше е, взет предвид. Е, как може да се обясни и как може да се намали това време на отсъствие? Може би не са обработени времената за отпуска или за обучение. Може да се окаже, че нашите делегати са непрекъснато в път. Има 5000 човека в делегациите, заедно с местно заетите. За това моят въпрос е колко хора са планирани за дипломатическата служба и с колко хора трябва да се съобразяваме в бъдеще. Защото би било интересно да се знае къде ще бъдат позиционирани е, службите за сигурност и какви ще са структурите за контрол на дипломатическата служба. Или пък е, дали, или пък този контрол ще се прави от комисията, ще се осъществява от службите на комисията. Какви са правата и задълженията по отношение на сигурността? И Ролекс как ще бъде прехвърлен към а, дипломатическата служба. Тук се говори за доброволност. Какво означава обаче това, че какъв ще бъде статута на тази служба? Трябва ни повече информация. Миналия петък имаше един деп, е, дебат е, на кореперите и се оказа, че други хора знаят повече от нас. Това мисля, че не е правилно. Уважаема госпожо Кресле, благодаря за това, че казахте, че ще ви липсвам. Това е на първо място. А по отношение на дипломатическата служба, сега аз съм предшественичката. И аз а, трябва да се отчитам за 2008 година. Честно да се кажа, за дипломатическата служба а, много неща са още отворени, много въпроси не са намерили своя отговор. И трябва да кажем, за Леди Аштен тя още не е одобрена официално от парламента, както всички останали а, комисари. А пък а, ние още нямаме комисия, де-факто. Но мога да ви кажа това, което аз лично знам. Мога личното си мнение да ви кажа. И ако мога да го кажа на английски. На първо място, читам, че потребностите, както и нуждите от политиката за нулев растеж на администрацията, прият от комисията, трябва да се ясни за всички, защото в тази рамка са предприяти много мерки за оптимизиране на политиката за човешки ресурси, за да стане тя по-гъвкава посредством обучение. Но, независимо от всичко това, пък и това в личен план искам да го кажа, службите на комисията и по-специално Europaid са изправени пред една ситуация, в която от тях се иска да разпределят много повече развойна помощ всяка година, без да им се даде възможност да назначат нови кадри и пропорционални. Аз се опитвам да защитавам своите служители, но има комисар по бюджета, има общ бюджет, както знаете, съветът постоянно ни казва не харчете повече. От друга страна обаче от нас се иска винаги да бъдем все по-точни, още по-точни, да подобряваме разпределенето на помощта. От друга страна обаче не ни се дава възможност да назначим повече хора за разпределенето на тази помощ. Затова Europaid съотношението на всеки 10 милиона евро е паднало от 2004, когато аз започнах да работя и когато имахме 4,8 човека годишно, на 3,8 поста годишно в края на 2009. И много голямо работно натоварване. И трябва да ви кажа, че то наистина има ужасно въздействие върху а, това да се привличат кадри в а, на сложни места, особено в по-трудните в кавички държави, защото хората не искат да отидат да работят там. А, и поради тази причина имаме 26% а, незаетост на местата или свободни места. Има един друг фактор. В седалището за временни служители имаме само 3 годишни договори. Обучават се хора, след това те научават какво да правят и трябва да напуснат. Ако отново това е лично политическо становище, аз не мисля, че това е подходящата стратегия. Аз бих я променила. Ако има възможност в бъдеще да се промени, мисля, че това ще бъде правилно. В делегациите пък позициите са постоянни. Така че те могат да останат, подписват договор, постоянен, те са ни необходими. А, и пак, независимо, че са постоянни договорите, имаме доста работни места, както, а, извинете, незаети работни места. Всички тези нови структури, както казах, би трябвало да бъдат добре дефинирани, защото баронеса Аштън, както знаете, като върховен представител, трябва да излезе с цял пакет. Едно предложение пред съвета, в тясно сътрудничество, разбира се, с парламента, през месец април. Така че има екип, който работи по въпроса, но има неща, които не са ясни. И тя съвсем ясно заяви на своето изслушване, и аз съм сигурна, че това е така, че службата за външни отношения и действия ще бъде точно толкова от, подотчетна и отговорна, колкото и Европейската комисия и нейните дирекции. Мисля, че това е основен фактор, записан и в договорите. Как ще стане това? Не зная, не мога да го кажа. В момента служителя, който авторизира или авторизиращия служител е самата Европейска комисия. Следователно Европейската комисия делегира тези правомощия на генералния директор. А пък генералният директор от своя страна също може да делегира тези права на ръководителите на делегации. Как ще става в бъдеще, дали ще бъде по същия начин, не е ясно. Пък и не е решено. Съжалявам, но аз вече не съм комисар по този портфел. Не съм говорила пред Корепер. Дори не знам какво са обсъдили на заседанието на Корепер, тъй като не получавам вече техните отчети. Знам, че ви безпокои този въпрос и аз съм съгласна, че е изключително важен. Особено, що се отнася до служителите по сигурността. Пътувах до Гватемала, Централна Америка, Коста Рика и Ел Салвадор и особено в Гватемала има големи рискове за сигурността. Там има наистина най-дръзките и а, драстични случаи на нарушаване правата на човека, както и убийства и така нататък. Така че сигурността е необходима. С опита си днес, трябва да кажа, че ако искаме да си свършим добре работата, трябва да ни е осигурена а, нашата физическа сигурност. И аз отговарям за физическата сигурност на а, моите служители. Що се отнася до насилието, много малко се случва по този въпрос. Имало е случаи, но винаги би могло да се подобри нивото на сигурност. Благодаря, казва председателя. Остават ни само 10 минути за 5 въпроса, така че моля ви само въпроси без коментари. Благодаря, господин председателю казва ораторката. Искам да поздравя госпожа Фереро Валднер. Искам да й пожелая всичко най-добро. Надявам се тя да може да използва своя опит на друга позиция, както и да продължат да защитава европейската идея. А, говорихме току-що за проблемите с кадрите, свързани с Релекс, както и службата за външни отношения. Бих а, искала, а, защото това е единствения момент, който мога да го направя, бих искала да благодаря на Педро Аруар, който беше служител на Европейската комисия в делегацията в Хаити. Тя почина, беше убита по време на земетресението. Искам да почетем памета. Искам да почетем памета и на всички хаитяни, защото говорим в случая за хора като нея. А забравяме кои са тези хора – хора, които работят на такива а, места и сега ще се върна на освобождаването отговорност за 2008. Искам да ви попитам за две основни теми, които според мен са много важни. Първо, отношенията с ООН. Не е по отношение на количеството, вие говорихте за това, а що се отнася до контрола и документите. Палатата казва, че няма достъп до документите на ООН. Те се оплакват и аз знам, че агенцията за Косово има същите проблеми. Трябва да гледаме напред обаче, трябва да гледаме в бъдеще и да извличаме полки от опита си, да видим какво бихме могли да направим, що се отнася до тези документи, свързани с одити и така нататък. Трябва ни да си сътрудничим с ООН, но е необходима и прозрачност. Имаме нужда от достъп до техните документи. Освен това, бих искала да попитам за неправителствените организации. Знаете, че има агенции, нети от Европейската комисия, неправителствени организации, що се отнася до външните действия. Както каза господин Либерацки, сега поставяме под въпрос ефикасността на тези агенции. Имаше едно проучване на Европейската комисия, публикувано от господин Дехухт, по отношение намаляване рисковете може ли накратко прекъсва председателя, защото няма да може никой да зададе въпроси, освен вас? А, тоест още трима души няма да могат да си зададат въпроси, казва председателя, ораторката. Искам да попитам госпожа комисаря за намаляването на броя на неправителствените организации. Благодаря за Пилар. Искам да кажа, че всички ние много съжаляваме и естествено изразихме нашите съболезнования на нейното семейство и на колегите там. Ние се надявахме, че ще я намерим, но за съжаление не успяхме. А що се отнася? Колкото до отношенията с ООН, проблемът е достъпът. Отначало установихме, че достъпът до определени документи не беше лесен, особено когато някои агенции но не, не съзнаваха колко важен е този въпрос. Аз разговарях с генералния секретар, генералният директор тук до мен, е разговарял с всички други оправомощени лица за да им изясни колко важно е да имаме пълен достъп до документите. И трябва да кажа, че това винаги е помагало. Примерно в Бангладеш проверката протече много добре. Ние много ясно им казваме, че ако а, работата не върви, ние също ще поемем част от последствията по отношение на рискът и неправителствените организации. Знаете, че най-важното е решението да се даде безвъзмезна помощ трябва да бъде резултат от много строга селекция възоснова на предложения. И тази система, това е системата, която прилагаме. Независимо, независимо комисия по оценка съставена от професионални специалисти. Извършва тази оценка. От така се оценяват е, внесените проекти без всякакво политическо въздействие от наша страна. Така работим и системата функционира доста добре. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да попитам за Турция. През 2004-2012 година, за този период е моят въпрос. Периодно? Окей. Okay. Искам също така да благодаря на комисаря и да попитам за средствата за Турция. Ние говорим за един много голям, за една много голяма, за една много голяма сума за този период. Милиарди. И е, комисаря каза, че няма капацитет в Турция да се обработват тези пари. Имаше едно изследване, което бе публикувано и се оказва, че е трудно да се констатира, да се види за какво се изразходват тези средства. Освен това, има, може би, което е най-лошото, политическо използване на средствата. Има и неправомерно използване на средството. На средствата, например, курдското мълцинство не получава нищо от тази помощ. Е, ние не сме много доволни от тази дефиниция, която даде а, е, Сметната палата за вида грешки. Тъкмо напротив. А, а, аз не отговарям. Комисарят Оли Рен отговаря за разширяването и за фондовете, свързани с него. Това не е в рамките на моите отговорности, господин комисар. Съжалявам. Но тук имаме един отговор, който е даден. Вие не е ли от вас име даден този отговор? Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, казахте, че сте направили всичко възможно и надявам се, че наистина е така. Но а, като имам предвид отговорите на писмените въпроси, нещата изглеждат друго яче. Във втория въпрос говорите за последващият одит през на 2 януари 2009 година, където става дума за финансовата и административна рамкова спогодба с ООН. Искате ли да кажете, че не е имало такъв одит и какво е станало с първоначалния доклад от юли 2006 година и този одит след две години. В третия точка говорите за създаване на специално звено за последващ контрол. Обяснявате защо то е създадено през 2007 година, а не по-рано. И нещо още по-важно в в четвърта точка говорите за критиката относно КРЕС, общата информационна система на Релекс. Този въпрос беше, се съдържаше в доклад, наречен АНЕС на Сметната палата. Доклад, който беше доста развод, смекчен в последната си версия. А, не мислите ли, е, че е, адекватни и надежни финансови системи биха намалили необходимостта от повече персонал, която твърдите, че съществува. Благодаря. За първото мога да ви кажа много ясно. Одита е, за а, е, прилагането на ФАФА а, е, имаше окончателен доклад – последващият, доклада за последващият контрол беше издаден на 22 януари миналата година. От първоначалните 10 препоръки ние бяхме приели 8. И останаха 3 препоръки по отношение на планирането и резултатите на проверките е, планирането и съобщаването на резултатите е подобрено. По тези препоръки вече работата е приключила. По общите препоръки за партньорите ООН е, става дума за оценката на отделните звена и след оценка от на партньорите на ОНЕ, например Бангладеш, Нигерия, и анализът направен показва, че Генералната дирекция счита препоръките за изпълнени. И за гаранциите, които дава ООН, ние имаме системата на четирите стълбове, имаме проверка и оценка на изпълнението, вътрешен докладване. Да, структурирали сме съответните делегации. Мисля, че сме подобрили системата и мисля, че това ми дава възможност да работим по най-добрия възможен начин. Представих ви политическите причини за това. И мисля, че това е, е нещо, което е необходимо. Трябва да работим с ООН по, по специалният последващ контрол с генерална дирекция Релекс, това беше прак резултат от препоръките на различните одити. Ние прилагаме плана за действие. Работим по одита за експортния контрол и работата там беше определена като задоволителна от сметната палата, като имате предвид, че работим с много ограничени средства. Междувременно парите се увеличиха и имахме възможност за по-разширен е, последващ контрол. И накрая, по отношение на качеството на данните в общата информационна система на RELIX, усилията ни бяха насочени към е, качеството на оперативните данни, необходими за ежедневното управление. Подобряването на качеството на данните беше наша задача, по която работихме от самото начало, но разбира се, винаги е необходимо време, за да се почувстват резултатите. Имаше е, рамка за качеството на данните, процедура за управление на данните – което предвижда одит на качество на данните, прочистване на данните, мониторинг на качеството на данните и така нататък. И мисля, че и тук ние сме подобрили значително системата. Господин Оди. Благодаря, господин председател. И аз на свой ред. И аз на свой ред, госпожо, бих искал да ви кажа, че много от нас ще съжаляват за това, че си отивате, и изпълнихте мандата си компетентно и ще ни липсва вашата елегантност, вашата усмивка, която бяха част от мандата ви. И като ви гледахме на телевизионните екрани, бяхме горди, че сме европейци. Има много въпроси, но ще се огранича само до грешките, защото трябва да пестим време. искам да под, под, задам следващия въпрос. А, всички чакаме вашето политическо завещание. А, и а, винаги се пита, а, не е ли време да се създаде а, общностен инструмент за външно действие. Не мислите ли, госпожо комисар, че трябва да имаме такъв общностен инструмент, за който е да се синтезира, където се прави всичко от комисията, от на съвета, от председателя на Европейския съвет и така нататък, да синтезира техните усилия и пулките от тяхната работа. Какво мислите по този въпрос? Безкрайно много ви благодаря преди всичко за комплиментите, които ми току-що ми направихте и за това, че съжалявате, че не да бъда сред вас. Колкото до въпросът ви, смятам ви, че това би бил един комплексен инструмент и за да се създаде подобен уникален е, инструмент, най-напред трябва да се направи много задълбочен анализ за възможните последствия. Не мога да кажа нито да, нито не в този момент. Но мисля, че може да се поиска от всичките, всички експерти, от самите нас, ако щете и от Сметната палата, да анализират какви биха били плюсовете и минусите на един подобен инструмент. Това е откровеният отговор, който мога да ви дам в този момент. Въпросът е несъмнено важен. Необходима ни е по-голяма е, по-голямо еднопосочност на действията, по-голяма кохерентност но а, може би някои от детайлите ще пострадат. Това не мога да кажа от сега. Благодаря ви за из... Благодаря. Благодаря ви за изслушването. Исках също така е, да дам думата и на гостина Хамас от е, Сметната палата. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Няколко забележки. И тук съм поканен да ви представя забележките на Сметната палата в ОС, в 11 глава на годишния доклад по отношение на административните разходи. В тази 11 глава ще намерите 4 вида информация. Преди всичко върху сделките, върху транзакциите, върху функционирането на системата за вътрешен контрол, на трето място върху специфичните одити, които палатата е направила и четвърто върху последващите действия за предишни препоръки на Сметната палата, колкото до транзакциите. Сметната палата е аудитирала 55 транзакции през миналата година и резултатът от тази работа и заключенията от нея са следните. Тези транзакциите не е, поставят е, значителни проблеми. Колкото до системата за вътрешен контрол, Сметната палата също така не установи слабости, значителни слабости бих казал. На трето място Проведохме а, специфични одити по някои а, теми. В, в писмения текст, който е представен, ще видите какви са подробностите от тези одити. Той е отбелязан по черта в, в 11 е, глава. Става дума за различни институции. Какво може да се каже най-общо? Забележките на Сметната палата са приемат от, за, за, от е, институциите, за които се отнасят. И ние внимателно следим как нашите забележки и препоръки се изпълняват от различните институции, към които са отправени. И четвърто, колкото до последващия, последващия контрол за изпълнение на нашите препоръки, трябва да кажа, че има подобрение в най-важните, изпълнение на най-важните препоръки. Така че общото заключение, което мога да ви представя по отношение на административните разходи, общото становище на сметната палата е положително. Трябва също така да подчертая, че нещо, което е важно от методологична гледна точка, трябва да кажа, че Сметната палата има глобални заключения за всички, това се отнася, заключения се отнася за всички институции, взети заедно, а не по-отделно за всяка от тях. Благодаря на Сметната палата и сега давам думата на генералния секретар на комисията Катрин Дей. Добре дошла. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. На мен е удоволствие да бъда отново сред вас. Благодаря ви и за поканата. Времена на преминаване от една комисия към друга, аз представлявам нещо като последователност и приемственост в системата и затова ще се възползвам от тази възможност да разкажа какво правихме, за да можем да подобрим управлението и контрола на финансите, за които отговаряме. И преди съм го казвала, пък и се надявам да съм успяла да ви убедя. Големи средства се заделят за е, големите предизвикателства за нас в административен и управленски план. И бихме могли да покажем реални резултати. Комисията много успешно управляваше разширяването на Европейския съюз, това беше значително и много важни резултати, свързани с политиката. Това не означава, разбира се, че всичко е идеално и ние сме едни от първите, които ще кажат какви са проблемите и пък ще си опитаме да подобряваме своята работа, защото независимо какви усилия полагаме, все още не сме получили гаранции от, извинете, сертификат без специални становища и препоръки, но вие следите нашата работа подробно и предполагам, че можете да забележите усилията, които полагаме да подобрим системите си за контрол. Чувствам се наистина убедена, че тъй като ще имаме същи председател на комисията, новата комисия ще има а, желание да продължи по същия път. Последния годишен доклад на Сметната палата ни окоръжи. Той показва напредъка, който сме отбелязали, както и положителните резултати на общите ни усилия а, за подобряване на управлението на фондовете. Мисля, че това се дължи на някои значими мерки, които бяха дискутирани с вас през годините и които комисията предприе. Бих искала да спомена част от тях. Зная, че част от тях наистина са голям интерес от, за вас по-късно отново ще ги засегна. Освен това, считам, че всяка година подобряваме покритието на доклада за синтез, където поемаме политическа отговорност за управлението на фондовете от страна на службите. С удоволствие забелязахме, че палатата е, отбелязва подобряването на качеството в годишните ни доклади, които се пишат всяка година от генералните директори. Освен това, Работим по плана за действие, който бе прият през 2006 година за интегрирана система за вътрешен контрол. Считам, че, това, е, че е възможно на базата на този план за действие да покажем, че наистина имаме една по-силна система за вътрешен контрол. Освен това, вашата комисия отблизо следи плана за действие 2008 на Европейската комисия за структурните фондове и нашата надзорна дейност там. Голямата част от тях приключиха, но работата продължава. И нашето намерение е да излезем с нов доклад за напредъка в началото на мандата на следващата комисия. И предпоследно годишните декларации които би трябвало да подобрят отчетността от страна на държавите членки, тъй като там имаме споделени отговорности по управлението. Както знаете, под ръководството на заместник председателя Калас направихме много за подобряване на прозрачността на системата, като предоставяме а, данни за бенефициентите на фондовете, които се управляват от комисията централизирано. Имаме портал, който има връзки с националните портали и там се предоставят тези данни. Една от новите сфери, в които ще работим тази година, е свързана с концепцията на комисията за допустими грешки. Е, края на 2008 година излезе тази концепция. Целта на концепцията е да ни помогне да намерим едно равновесно положение между разходите по контролите и съответното допустимо ниво на грешки. Знам, че има проблемни сфери, които ви интересуват и ние наистина искаме да проверим ситуацията с структурните фондове. Зная, че съответните комисари са ви информирали за това как фокусираме одитната си дейност по програми, където има високо ниво на грешки и как укрепваме системата за възстановяване на суми. Нещо, върху което много бързо ще се срочи новата комисия, е въпросът свързан с упростяване на законодателството. Някои промени ще намалят разходите върху контрол, както и нивото на грешките по финансовите транзакции. Освен това искаме да излезем с предложение за ново опростяване на правилата за допустими разходи, до част от тригодишното годишното преразглеждане на финансовите регламенти и май тази година се очаква да стане това. Освен това работим по идеи за опростен механизъм за изпълнение, що се отнася до многогодишната финансова рамка, когато, разбира се, му дойде реда. И в заключение искам да кажа, както казах и по-рано, че ще продължим да развиваме своите идеи, свързани с допустимото ниво на грешки, защото считаме, че това е изключително важен начин да постигнем по-добро равновесно положение между разходите по контрола, както и едно високо ниво а, на контрол, там където има рискове за общия ни бюджет. И през тази година бихме искали да излязем с конкретни предложения за различни секторни политики и с удоволствие по-нататък ще обсъдим с вашата комисия всички тях. Така, господин председател, това исках да кажа в началото. Това бяха ключови моменти. Не искам да влизам в подробности. А, ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря, казва председателя. Давам думата на господин Либерацки, който има въпроси. Благодаря, господин председателю. Госпожо генерален секретар, искам да започна от първите ви думи, свързани с приемствеността. Това е един от плюсовете. Има някой в тази комисия, който продължава, защото комисарите се сменят а, или пък остават, но с различни портфели. Ако вие сте тези, които всъщност дават възможност за такава последователност, ще има ли етичен кодекс на комисарите? Ще излязат ли вашите служби с нов професионален кодекс, който да вземе предвид такива аспекти, като например липсата на дефиниция на термина конфликт на интереси. Може ли да има ясна дефиниция по този въпрос? И ако възникне такъв, какво, какво би трябвало да се прави? Каква е следващата стъпка? Няма яснота и по отношение на приемането на подаръци учтивост а, от страна на домакини или нещо друго. Как да разграничим? Кое кое е? Комисията ще приеме ли ревизирана версия на етичен кодекс до юни 2010? Господин председателю, ще задам след това допълнителни въпроси, така че нека сега получим отговор. Um, Благодаря. Както знаете, Европейската комисия има професионален кодекс, който бе ревизиран преди няколко години. Ние го прилагаме много стрикно. Вие със силно знаете, че в политическите указания за следващата комисия, председател на Европейската комисия упоменава този кодекс и говори за възможност той да бъде преразгледан имайки предвид опита ни. Но освен това, би искал и да, да се потърсят възможности, той да бъде разгледан в интер или междуинституционален план. Сега не бих могла да кажа кога ще се случи всичко това. Работили сме доста по етиката, т.е. морала в комисията и много сравнителна работа също е свършена на базата на всички проучвания, Европейската комисия, е контролирана много строго и може да покаже, че прилагаме високи стандарти на професионална етика. Само това мога да кажа в момента. Мога да цитирам само указанията на председателя Барозо и отново да кажа, че комисията възнамерява да преразгледа този кодекс, но не мога да кажа кога ще стане това. Uh, това е ясно, но Ясно е поне, че ще бъде преразгледано. Госпожо генерален секретар, ние ще работим с нова комисия. Разделението на отговорностите и портфелите между комисарите искам да засегна. Сигурна ли сте, че няма застъпване или понякога конфликт на интереси? Например, ще имаме комисар, който ще отговаря за данъчните измами. Същия комисар ще отговаря и за данъчната система. Може ли да има такава комбинация от задължения? Първо, по отношение на портфелите. Председателят на комисията имаше различни въпроси, които да включи, за да има балансирано разпределение на работното натоварване в целия колегиум. И мисля, че общата реакция, след като бяха обявени портфелите, беше, че той е успял да постигне такава уравновесяване на тежеста. В съвременната политика, а това се забелязва всеки ден, най-често се занимаваме с проблеми, които влизат в различни сфери, така че е много трудно да се определят ясни граници на отделните портфели. За това Европейската комисия работи като колегиум и за това поставяме голямо ударение на това да работят групи комисари заедно по въпроси, които преминават от един портфел в друг по част от най-важните досиета на последната комисия, а, можете да забележите, че се е работило много добре между различни комисари и различни служби. Например, пакета енергетика и климатични изменения или пък пакетът свързан с миграцията. Там може да се забележи такава отлична работа. Така че аз чисто професионално нямам такива безпокойства по отношение на това, че може да има застъпване на различните портфейли. Смятам, че има голяма решимост, която се показва от бъдещата комисия за обща работа, дори по повече, отколкото това бе се случвало в миналото. Освен това, не считам, че има конфликт на интереси, що се отнася до портфел, по отношение на комисара, който ще се занимава с митници и данъчно облагане и в същото време ще отговаря и за службата за борба с данъчните измами. Мисля, че няма никакъв конфликт на интереси между тези две тематики и мисля, че е съвсем нормално един комисар да отговаря и за двете теми, които споменахте. Благодаря. Госпожо генерален секретар, Говорихте за спестяване на средства, за една комисия, която работи с по-малко разходи. Какво мислите за изпълнителните агенции? Успешни ли са те, най-общо казано? Ще увеличите ли техния брой или ще кажете, че няма да има повече такива? Каква е ефикасността на тези агенции що се отнася до допълнителните разходи и допълнителните ползи. Well, we Нямаме много подобни агенции сега за сега. Те са нещо сравнително ново. А, според мен, а, общо казано, те са ефективни а, и допринасят полза за разходите, които се правят за тях. Според мен, те са един по- ефтин начин за изпълняване на определени политически цели. И то по редица причини. Защото това, което екстернализираме а, чрез тези агенции, е много точно дефинирано. Примерно управлението на безвъзмезните помощи и така нататък. Общата оценка е, че те са един полезен начин за администриране – на една част от нашата политика и на финансовия ни дневен ред. Мисля, че е трудно да се каже било, че ще имаме още много подобни агенции или че няма да имаме такива. Трудно е да се каже това от сега. Зависи какво ще ни предстои като работа и кое трябва да се администрира от комисията и кое ще бъде по-ефективно да се извършва и се изпълнява от агенции. Това е част от съчетанието от инструменти, които използваме за изпълнение на бюджета на общността. В някои случаи подходящо е работата да се свършва от агенции, в други случаи не. Така че не мога да направя общо заключение по отношение на тях. Сега за сега обаче опитът ни с тези агенции е положителен. Госпожо генерален секретар, когато отговаряте на писмените въпроси, казвате, че 7500 проекта от 40 000 се управляват чрез Europe Aid. Останалите 2,5 хиляди проекта как се управлявате по различни начини, ако има такива различни начини, какви са те тези, става дума за тези 2500 проекта. I'm afraid I don't know. It's a pity that Mr. Richard has just left the room. А, а, аз не мога да ви отговоря на този въпрос. Ще ви изпратя писмен отговор. Да задам тогава следващия си въпрос. Загрижен съм за националните декларации за управлението на фондовете. Какво възнамерява да направи комисията, за да насърчи страните, всички страни членки да представляват такива национални декларации? Знаем, че когато се представят тези декларации, те не са подредени и направени по еднообразен начин. Възнамерява ли комисията да разработи единна методология, от която да се ръководят всички страни членки, когато подават подобни декларации? Както сигурно съм знаете, комисията подкрепя идеята за национални декларации, но не сме успели все още да а, убедим всички страни членки да правят подобни декларации. Тези декларации са доброволни, както знаете. И е, сега за сега няма планове, или поне аз не знам за планове, да се уеднаква, уеднакви методологията за разработването на тези декларации. Второ, използваме тези декларации като един добър пример, за да се първо да се види, че тези декларации са възможни, второ, че са полезни по отношение на доброто управление на средствата от бюджета на общността. Активно ще продължим да насърчаваме страните да използват декларациите а, и то така да ги правят, че да можем да получим от тях най-доброто. Но не можем за да задължим страните да подават подобна декларация. С ваше разрешение, господин председател, последният въпрос – исках е, да задам е, е, един въпрос и интересува ме какво е положението с атомната електроцентрала Козлодуй. Имаме изявление по този въпрос, но за мен не е ясно какви са възможностите за финансиране, а, финансиране, което се трябва да продължи до 2045 година. Бихте ли могла да отговорите на този въпрос? Не съм сигурна какво а, питате. Това, което знам за Козлодой, е, че ние финансираме извеждането от експлуатация на а, атомната електроцентрала и напоследък а, се говореше, че а, а, ще ще уеднаквим подхода, както при Игналина и Бухунице, т.е. други подобни атомни електроцентрали, които се изваждат от употреба. иначе от там нататък не знам дали питате за тези разходи за изваждането от употреба и, или за някакви други. Благодаря. Благодаря на господин Либератски. Сега ще дам думата на други а, членове на комисията, госпожа Греслер. Благодаря. <clears throat> Искам да задам три въпроса. Първият въпрос се отнася до механизма за сътрудничество и проверка с Румъния и България, който засяга някои несъответствия. Например, точка 6. Е, доста лирично отговаряте, но ние сме много чувствителни към тази тема, когато особено става дума за корупция и злоупотреби. Ние искахме ясно в докладите за напредъка да се посочи какъв е напредъка при е, борбата с престъпността, корупцията и реформата, каква е реформата в правосъдната система. Как може да измерим напредъка и защо Олаф не е бил консултиран, е, когато се е изготвил този доклад, за напредъка на Румъния и България? Е, <clears throat> ние получаваме някакви части от а, истината, 600 милиона евро бяха отделени за козлодуи, които никъде не ги видяхме. И що се отнася до Олаф? Е, втория въпрос. Имаме проблем с генералния директор на Олаф. Е, има все още вакантно място за генералния директор и този директор трябва да е независим. Това е изискване от регламента. Смятам, че сегашната ситуация е много проблематична и искам да попитам какво ще се случва до анулиране, ще се случи анулиране или частично анулиране на процедурите, предприятия от Олаф. В момента Калас казва, че той <clears throat> не е отговорен вече, а пък бъдещия комисар казва, че той още не е отговорен. И третия ми въпрос засяга дипломатическата служба. Искам да ви пожелая успех във вашата дейност, що се отнася до дипломатическата служба. Нещата, които се случат в момента, те не достигат до обществеността. Има много отворени въпроси, включително и въпроса колко голяма ще е тази служба, ще има ли своя собствена управленска структура, ще има ли промяна в статута и как ще се прехвърлят определени служби към компетенциите на тази дипломатическа служба, ще има ли административни прехвърляния е, каква, как ще се уреди въпроса с отговорността, която поема тази служба. Е, всички тези неща е, представляват огромна загриженост за нас. Оказва се от друга страна, че съвет е информиран по-добре от нас. Кога ще ни информирате така, както информирате и съвета, така че да сме равнопоставени с, начала с него? Благодаря. Благодаря. Е, с ваше разрешение трябва, ще ми трябва доста време, за да отговоря на всички тези въпроси. Първо по а, е, механизма за сътрудничество и проверка, господин Сижак Гросле знае, знае много добре, че става дума за трудни проблеми. Става дума за промененето на правната а, е, и съдебна система в двете страни членки и създаване на една нова система за контрол и надзор. Така че не е реалистично да очакваме бърз напредък. Мисля, че това, което наблюдаваме, благодарение на а, голямото а, участие на различни служби на комисията с властите в двете страни, е, че има прогрес. Ние публикуваме доклади два пъти в годишно. А, издаваме е, в, през юли всяка година един голям доклад и да издаваме един междинен доклад през пролетта. Възнамеряваме да продължим да действаме по същия начин. От двете страни членки съществува добро сътрудничество. Опитваме се да създадем системи, които са отдавна вкоренени, които трябва да се променят. Значи, от една страна са необходими е, е, закони, правителствата и на двете страни полагат усилия за промяна на наказателните кодекси в двете страни, за създаване на една по-модерна съдебна система, за набиране на нови кадри в съдебните системи на двете страни и да прилагат приятите нови закони. Комисията поставя ударението върху това да ни се докаже какво е свършено. Искаме да се докаже, че има необходимите процедури, който нарушава закона, ще бъде под, даден на съд и ще получи необходимото наказание. Една от причините е, че тези механизми в двете страни все още не работят както ни се иска. Това е, защото не сме съвсем доволни от, от изпълнението на това, което се очаква и не виждаме още, че процесът е необратим. Както казах, съществува напредък и аз се надявам, че когато а, публикуваме следващия си доклад през пролета, ще можем да подчертаем наличието на подобен напредък. Но за да бъдем справедливи към двете страни, трябва да кажем, че става дума за един много капитален ремонт на системата. Нещо, което е трудоемко, а също така и скъпо примерно информатизирането на юриспруденцията, на съдебните прецеденти, за да могат всички съдии да знаят какви решения са взимани по сходни дела и така нататък. А, Румъния, а, например, получава помощ за тази работа, но а, това не прави нещата по-лесни. и не, те не стварят така бързо, както на някой им се иска но а, задълбочените доклади, които публикува комисията, отбелязват големия напредък а, през последните 12 до 18 месеца. Смятам, че сега много по-добре разбираме системата и работим по един нов начин с властите и двете страни. Сега да се отговоря на въпроса за положението с Олаф. Не смятам, че има повод за тревога е, или е, е, може да се очаква някакво отрицателно решение на съда. Комисията трябва да гарантира приемствеността в службата, когато има такъв трагичен инцидент, като смъртта на предишният генерален директор на Олаф. Генералният директор господин Бруна вече е назначил изпълняващ длъжността комисията строго се придържа към нормалните правила, за да се запази преемствеността. Консултирали сме с нашата правна служба, която ни увери, че сме следвали надлежната процедура. Колкото до продължаващата по-нататъчната защита на, това се отнася до по-нататъчна защита на финансовите интереси на Европейския съюз, което е задължение на ОЛАФ. Ще ускорим публикуването на обява за нов генерален директор. Ще има, разбира се, междуинституционен конкурс и комисарят, който отговаря по този въпрос, ще обсъди обявата с новият генерален директор, и с другите институции, за да се уверим, че правилно сме а, отразили какви а, какви качества и какви квалификации трябва да има новия директор на ОЛЕФ. Както казах, ще ускорим работата по търсенето на нов генерален директор на ОЛАФ. И парламентът, и съветът, уверявам ви, ще участват в определенето на критериите, на които трябва да отговори новият генерален директор. И разбира се, номинирането на новия генерален директор ще стане съответно на съществуващите междуинституционни процедури. Трето, пост изграждането на външната служба. Мисля, че вече имаше разговори с парламента, може би не с вашата комисия, но водиха се доста разговори. Е, е, е, с председателят на парламента и членове, депутати, които са работили върху Лисбонския договор и са замислили самото съществуване на тази външна служба за външно действие. Не е лесно, разбира се, да се създаде нещо, което е уникално, каквото не сме имали до сега. Мисля, че подходът ни е правилен. Първо трябва да видим какво искаме тази служба да свърши, да върши, и след това да видим какви правила трябва да се, правилници трябва да се променят, за да може да се позволи на тази служба за външно действие да изпълнява задач, задачите си. А, а тук става дума не за едно и за две неща. Ще има решение на върховният представител за консултации с парламента и с Европейската комисия при за създаване на службата. Смятаме, че е необходимо да се изминат финансовите правилници, за да може комисията да направи официално предложение пред парламента. Също така смятаме, че е необходимо да се измени правилника за персонала. А, а, а, комисарите не могат да, да никой да да нарежда извън комисията. Но а, но разбира се, тези, които работят за комисията, трябва да получават, могат да получават нареждане от външна, службата за външно действие, нещо, което сега не е. Което служителите на комисията могат да получават, значи да им разпореждат някой, някой извън комисията, нещо, което до сега не е възможно. Трябва, след като установим какво точно се очаква от службата за външно действие, тя очевидно е за мен поне, че трябва да отговаря за собствените си административни разходи и мисля, че върховният представител вече ясно показа, че тя очаква да бъде напълно подотчетна на парламента по отношение на това как са разходвани административни средства за административни разходи. Колкото до оперативните разходи, комисията трябва там да прилага четвърта глава от бюджета – и ако това е така, разбира се, това ще бъде първо обсъдено с парламента и със съвета, тогава ние като комисия ще продължим да бъдем, да даваме отчет на вас за най-голямата част от оперативните разходи. Нахвърлям така само някои идеи, които в момента се заражат и развиват. Мисля, че в рамките на няколко седмици ще бъде възможно комисията да представи предложение за промяна на финансовите и финансовия правилника за финансовата дейност и правилника за персонала, за да можем да работим нататък. Искаме значи, да представим на другите институции предложения, които да, ни, да им позволят да работят заедно и да решат каква ще бъде архитектурата и структурата на бъдещата външнополитическа служба. И сега имаме 20 минути за 5 въпроса и отговора. Трябва да приключим до 5 часа и 40 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на генералния секретар за всички тези допълнителни информации. Моят въпрос. При тази промяна, която сега се предвижда при финансовия регламент, заради новата структура, която трябва да се създаде, бих искала да знам дали ем, може да се получи следното. Комисията има ангажименти и провежда програми, като например Галилей, а от друга страна имаме и многогодишните програми, които се контролират всяка година от Сметната палата. И това е нещо, което а, а, комисията понякога използва като предлог, за да признае грешки. А, дали това може да се промени? И на второ място, външните отношения по отношение на промените в бюджета. Може ли <clears throat> на базата на член 102 и 180 да се създаде един специален механизъм за кризисни ситуации. Защото има определени из, изключения за кризи, но ние всъщност нямаме една обща процедура, която да покрива всички възможни ситуации. И Олаф <clears throat> Комисията по надзора е, е, изрази своята загриженост. Ние също сме загрижени. Олаф е един много специален организъм и не знаем колко време може да продължи е, тази ситуация, да няма генерален директор ние в Европейския парламент трябва да знаем какво ще се случи през следващите месеци и какви решение може да вземе новия директор, защото вътрешния механизъм не беше много ясен. Е, този механизъм беше много вътрешен. Иерархията не беше много ясна. Благодаря. По първия въпрос. Европейската комисия възнамерява да ограничи предложението за промяна само до това, което е необходимо за създаването на службата за външни действия. Тъй като имаме желание да работим бързо, това ще бъде един от най-видимите ефекти на Лисабонския договор, поради което бихме искали да ограничим промените до това. През май месец, аз го казах вече, ще имаме е предложение от по-общ характер за промяна на финансовия регламент и ще говоря, разбира се, с колегите си по отношение на въпросите, свързани с програма Галилей, но това няма да е свързано с промените по отношение на службата за външни отношения. По въпроса за контрола на кризата не ми стана много ясно кои точни аспекти искате да засегна. Разбира се, че трябва бързо да реагираме, когато има криза, ако отговорностите останат у комисията, то тогава ние по същия начин ще се отчитаме пред вас, както се отчитам днес. Ако има промяна и ако службата за външни отношения стане отговорна за част от оперативните разходи, то тогава ще трябва да има някакви разпоредби за техната подотчетност, но така както виждам нещата, това едва ли ще стане. По отношение на Олаф. Когато някой почине или им се освободи място, правилата на комисията казват, че най-старшия служител в службата би трябвало да поеме отговорността, докато не се направи нова номинация или не излезе нова кандидатура. Точно това се и случи. Стана така, че вече бе номиниран преди известно време от господин Берние най-старшия служител, така че няма по никакъв начин празнина. Има последователност и приемственост. Подобно на други служби, а, независимо какви са причините на отсъствието на ръководителя, дали е поради смърт или нещо друго, продължава най-старшия служител, комисията е взела това решение, тъй като комисията е проверила с правните служби дали това е правилният подход, а е правната служба го е потвърдила, ние сме подходили така. Разбира се, това не е желателно да продължи в дългосрочен план, тъй като всеки един отдел, всяко едно звено има нужда от ясен ръководител. Точно поради тази причина Европейската комисия реши да ускори излизането с обява за този пост, но ще минат няколко месеца, докато това стане. Първо трябва да се публикува, след това да се търсят кандидати, да се организират интервюта, съвет и парламента трябва да интервюират кандидатите, защото решението е междуинституционално, а службата не може да бъде оставена без ръководител. Следваме правилата, които следваме винаги в такива случаи. Приемствеността е гарантирана, както и непрекъснатата работа на службата. Ще започнем да търсим за нов генерален директор в най-кратки срокове, но идния комисар или комисарят, който ще вземе тази длъжност, предложи да се обсъди публикацията за това място с останалите институции, за да си бъдем всички доволни по отношение на описанието на квалификациите, на цен, за който е необходим на човека, който ще заеме тази позиция. Следващия оратор. Благодаря, госпожо Дей. Искам да се върна на професионалния кодекс за поведение на комисарите. Отговорихте на господин Либерацки по този въпрос, но аз не съм удовлетворена от отговора ви. Затова искам да ви кажа, че нашата комисия поиска едно проучване, свързано с този кодекс през 2009 година. Бе установено, че има големи недостатъци. Например, няма дефиниция на конфликт на интереси. Или пък какъв ще бъде процеса, който трябва да се следва, ако се идентифицира такъв конфликт на интереси. Вторият ми въпрос е свързан с подаването на сигнали. Вие казахте, че ще е, актуализирате регламента за служителите. Ние също поискахме едно такова изискване за подаване на сигнали, за алармиране през 2006 година и в това изследване се казва, че има спешна нужда да бъдат заложени правила, които да насърчават персонала сам да излезе и да съобщи вярната информация по определен въпрос. Благодаря ви, знам, че имаше такива изследвания. Знам какви са препоръките и заключенията и съм убедена, че когато комисията реши да направи а, ревизия на този кодекс, а, заключенията от това проучване ще бъдат взети предвид. Също така съзнавам напълно ясно а, потребността, а, когато някой знае нещо и то е в нарушение на правилата, да дойде и да го обяви но аз не мисля, че трябва да се променят правилата за работа на персонала по този въпрос и по отношение на подаването на сигнали за нередности. Важно е да се фокусираме върху морала в цялата комисия и да насърчаваме всяка генерална дирекция да провежда обучения, свързани с повишаване на информираността и съвестността, за да може всеки един служител, ако има някаква информация за нещо, което може би се случва, да излезе и да го каже. Това не е въпрос свързан с правилата, а е свързан с изграждане на една атмосфера, в която всеки един човек вижда, че унези, които са бдителни, биват гледани положително а не че ти просто някаква промяна на правила. Та такава промяна в а, правилата за служителите ще бъдат ограничени единствено и само до външната служба, а не общ преглед на тези правила, тъй като не считам, че се усеща такава потребност. Мисля, че правилата са си хубави, но е важно всички да се чувстват насърчени да подават информация. Дори колегиума и председателя на колегиума счита, че ако има някакви нередности, всеки трябва да се чувства достатъчно свободен да излезе, да съобщи за това и то най-вече на ръководните кадри. Благодаря, казва председателя. Имаме време за три въпроса, 10 минути имаме съвсем набързо, ако може да ги зададете. Господин Калфин. Благодаря, госпожо генерален секретар. Искам да ви върна към службата за външни отношения, защото като че ли това ще е една от темите, които постоянно ще обсъждаме в бъдеще. Споменахте, че ще има разделение на отговорностите. Върховният представител ще отговаря за административните разходи, а комисията най-вероятно ще отговаря за оперативните разходи. Доколкото знае, в нашата комисия винаги е било много трудно да се получи достатъчно информация за разделението, особено, що се отнася до външните действия. Та, разделението между административни и оперативни разходи. Мисля, че една такава система ще повдигне много повече въпроси, отколкото ще реши такива. Каква е системата за финансов контрол, която смятате да изградите? Мислите ли цялата система а, да влезе по чапката на външната служба или пък тя ще бъде външна за външната служба? И а, как ще гарантирате последователността и целостта на контролната система? И още нещо по този въпрос. Част от ръководителите на делегациите няма да са отговорни пред комисията, но ще носят отговорност за управлението на финансите. Как ще гарантирате носенето на тази отговорност? Защото те нямат административна отговорност пред комисията, а от друга страна ще отговарят за управлението на фондовете. И накрая, не искам да отделя много време, но разбойната политика от кого ще се изпълнява? От службата за външни отношения прекъсва председателя оратора. А, благодаря ви за въпросите, които ми зададахте. Искам да кажа, че нищо не е решено. Това го казвам в началото, преди да отговоря на каквото и да било. Значи имаме идеи, ще се види точно какъв ще бъде правилната дозировка от различни идеи, за да може върховният представител да стигне до решение и да го представи пред вас. Бихме искали Европейската комисия да предоставя много услуги на външната служба. Това ще бъде по економ... в економически план, що се отнася до бюджета, ще е... попречи на раздуването на щата на тази служба и ще продължим да използваме системата на комисията. Надявам се да бъдем достатъчно убедителни, за да може службата за външни работи да взема услуги от нас, включително и финансови консултации. Трябва да разгледаме въпроси като този дали тази служба ще се възползва от системата АБАК, а ние смятаме, че трябва. Дали главният счетоводител на комисията би могъл да работи и за тази служба, дали тя трябва да има собствен вътрешен аудитор или пък системата за вътрешен аудитор на Европейската комисия може да предоставя тези услуги, тъй като тя го прави за други органи. По тези въпроси в момента се мисли. Ако не е необходимо да се прави нещо ново, е хубаво да се възползват те на съвсем ясна основа от услуги, които ние предоставяме. По отношение на ръководителите на делегациите. Вярно е, че делегациите ще бъдат под тази служба, но ще е възможно да има подделегация към ръководителя на делегацията, чето ще отговаря пред комисията по финансови въпроси. Тоест ще има различни а, канали за носене на отговорност и това е една от възможностите. В определени случаи ще може да има голяма приемственост и последователност, без да се разработват нови системи. Ако обаче не се избере този модел, ще разгледаме нови. Но най-економично ще бъде да се възползваме от такъв модел, който да даде възможност да се ползват услугите на Европейската комисия. По отношение на развойната дейност, съвсем ясно е, че Европейската комисия иска да има ясна развойна политика в бъдеще. Чисто тематично Европейската комисия, Комисия по, развойната дейност ще отговаря за това. Все още текат дискусии за това, кой ще извършва програмирането на инструментите, но този въпрос още не е получил своя отговор. Grazie. L'ultima, l'ultima domanda gliela faccio io, signora segretario. Последния въпрос от мен. Има доста случаи на измами. Е, това показаха и разработките на Олаф, но видяхме, че, те са, че такива, за такива измами става дума и в докладите на Сметната палата. А, е, смятате ли, ролята на ОЛАФ количествено и качествено трябва да се повиши, а именно кое, какво трябва да се разследва. Е, има много недостатъци по отношение на процедурата на обявяване на обществени поръчки, например. И последен въпрос. Какво смятате да направите по отношение на онези правителства и организации, при които се наблюдава често, зло... при, при които се наблюдава често злопотреби и случаи на корупция? Благодаря. Well... Очевидно, Оли, Олаф, макар и част от комисията, е независим орган. Така че те сами трябва да решат какви проучвания да възложат. И дали им е необходим му подобно проучване, за което говорите. Аз бих могла да кажа, че ние в комисията знаем как ние реагираме на измамите, установени от Олаф. Ние редовно затягаме правилата, по които се обявяват и оценяват търговете, когато сме установили, т.е. когато има установена измама. Значи след като Олаф е направил своята проверка, ако те са установили нередности и слабости в контролната система, тогава ние, като корпоративна част от комисията, затягаме правилата. Ставаме по-строги, така да се каже. А така се опитваме да използваме полуките от миналото. Не съм съгласна, че нередностите и измамата са едно и също нещо. Има разлика между тези две неща. А, има случаи, когато се смята, че е имало измама, в случая се оказва, че става дума за слабости – а, тогава ние променяме правилата, правим ги по-строги, е, за да може да се преодолеят подобни слабости. Колкото до отношенията ни с страните членки. А през последните няколко години интензифицирахме и диалога си с е, тези страни, Опитваме се да им помогнем да подобрят своите системи. Мисля, че а, а, въпрос на насърчаване и наказания, да видим заедно с тях как е възможно да се подобре, подобре тяхната контролна система, но ако не можем да ги убедим, както сте забелязали, много често използваме инструменти за събиране, възстановяване на суми. По този начин се опитваме да внушим така по-категорично на страните членки да избягват подобни нарушения. Grazie, salutiamo il segretario generale. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо генерален секретар Катрин Дей. А сега казвам добре дошъл на господин Вела. Клаус Вели, и ще разглеждаме освобождаването отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2008 година. Първо годин Сана, който говори от името на одита. Благодаря, господин председател. Господин председател, господа и дами членове на Кокобю, най-напред Искам да кажа, че за 11 глава Сметната палата стигна до глобално заключение, което се отнася до всички институции. Нямаме отделни заключения по отношение на парламента, съвета, комисията и другите а, институции. Така че в 11 глава имаме една цялостно заключение за всички институции. Ще видите, че там има четири вида информация, където са заложени нашите констатации по отношение на парламента. Става дума първо за транзакциите и транзакциите извършени от парламента не ни дават основание за безпокойство, т.е. няма а, материални грешки в а, а, аудитираните транзакции. Колкото до системата за вътрешен контрол на парламента, също така там нашето мнение е положително. А по отношение на специалните одити, които сме провели, от, намерихме едно неправомерно плащане и мога да ви кажа, че реакцията на парламента в този конкретен случай беше абсолютно удовлетворителна. А, така че не възникна проблем по отношение на този въпрос. Колкото до изпълнението на нашите забележки и препоръки. Мога да кажа четири неща. А, а, първо а, до заплащанията. А, парламентът не прилага е, по същия начин регламентът, както останалите институции. Има един случай, който в момента е, е в съда и когато съдът се произнесе, произнесе ние ще е, знаем какво е решението на въпроса. Със сега, до тогава парламента ще продължи да, да тълкува правилника по същия начин, както до сега. Втория въпрос се отнася до, възпон... до възстановяването на разходите за относно трите места, в които работи парламента. Тук парламентът не прилага така, както иска от него сметната палата. Индивидуално разходите за мисиите на, на нещо, което според нас парламентът е длъжен да прави а, а, а за економия а, е, прилага а, цялостни а, а, суми, фиксирани за определени случаи. А може да се каже, че тук е, ще направим усилие да се разберем приятелски с, апартамент, за, за парламента, но въпросът все още не е решен. Надяваме се, че в скоро време ще се намери решение, окончателно решение на този въпрос. Сега, че, трето, заплащането на асистентите на депутатите. Тук има качествено на, на, на прогрес, напредък и на постигна. Личните, личното заплащане между 2004 и 2007 а, е, се изпълно си по различен начин, а сега парламента виждаме, че преглежда и, и, и подлага на контрол документите, които се представят от съответните депутати. Колкото до четвъртия въпрос, това са допълнителните пенсион, допълнително пенсионно осигуряване на депутатите. И тук има напредък. Сметната палата взе под внимание сега съществуващия дефицит по отношение на цялостните задължения на пенсионният фонд. Парламентът взе мерки за намаляване на дефицита и ние бихме искали парламента да направи актуарна проверка, за да се види доколко новите мерки ще имат въздействие върху задълженията на пенсионния фонд. Благодаря. Аз сега ще дам думата на господин Питела, който също така отговаря за бюджета на Европейският парламент. Благодаря, господин председател. И от името на колегата Квадрас, който работи с мене по бюджета, Искам да ви поздравя, да благодаря и поздравя докладчика и всички колеги, членове на Комисията по бюджета. С много от вас имах удоволствието в миналото да работя. А, освен това, <clears throat> съм имал честа да бъда член на тази комисия – още като депутат в Европейския парламент преди около десетина година. И има много положителни спомени от това време. Радвам се, че е, днес съм съпровождан от господин Клаус е, Веле, генералния секретар и от вътрешния аудитор на Европейския парламент Роберт Холден и от Йоханес Сармас от Европейската сметна палата. Вие чухте вече мнението, но аз съм много щастлив, че бюджетът на парламента е доста положително е оцелен и то защото ние не може да очакваме от останалите да са коректни, ако не даваме добър пример за това. И мисля, че ние в хода на годините показахме, че винаги сме били прозрачни и ставаме все по-прозрачни. И междувременно имаме един стандарт на разходите, който е много впечатляващ. Е, много от вас знаят, че това е втората година, когато един заместник-председател на парламента се включва в дебатите за освобождаване от отговорност – на бюджета и аз мисля, че това е именно едно доказателство за доброто сътрудничество с Комисията по бюджета. Целта на днешната дискусия е освобождаване от отговорност на бюджета за 2008 година и влиянието на действията на президиума върху бюджета. Има, искам да кажа някои определени данни. Крайните средства е 1,4 милиарда и 475 хиляди евро. Това са задълженията, а 1,4 милиона това са 97% от всички средства. Общите плащания са 1 милион и 200 хиляди евро. автоматичните прехвърляния за 2008 година са 196 е, 000 евро, а пък нивото на неавтоматичните прехвърляния е около 8315 евро. Е, бюджетните кредити за около 3%, а именно около 42 000 евро. Мисля, че по този начин давам един пример за това колко ефикасна е била политиката на разходване на Европейския парламент. Ние наистина имаме едно изпълнение от 97%. Е, знае, че това е малко скучно, но аз трябва да ги кажа тези цифри, защото трябва да се отчета за всички ам, решения, които е взел президиума. А пък решенията водят след себе си разходи. 14 януари, 4 януари 2008 година е, президиума взе решение за подкрепа на депутатите от 251 000 евро. Без дискусия президиума одобри средства за 2008 година за бюджета на политическата група от, е, е, а именно средствата за 375 000 евро. Определихме ставката за всеки депутат и това са 13 милиона евро. След това последвахме препоръките от политическите партии за 2008 година 10 милиона евро. Отделихме за това. Президиума подкрепи предложението за закупка на мебели за и за закупуването на сграда в Лондон за информационен център на Европейския парламент и за нейното оборудване 35 милиона евро, където са включени и ремонтните работи. Аз искам да подчертая, че то, тази покупка, както и други покупки на недвижимости, а, е, са по-изгодни, отколкото плащането на найеми, защото ако а, е, плащахме найеми, трябваше да платим още 17 допълнителни милиона за 20-те години напред. Президиума потвърждава <clears throat> решенията си от 2007 година за реконструиране на залите в Страсбург Чърчил за допълнителни е, преводачески кабини. Това са 1,2 милиона евро. Е, е, това бяха средства дадени за ремонт на залите. Това всичко е записано в отчета по бюджета и този отчет е прият за 2008 година. Имаше изслушване по отношение на сградата Истман. И трябва да се подпише, пред, предстои да се подпише е, договор за, за, за наемане на сградата за 99 години напред. И така, разходи повече в бюджета. През 2007 година имаше разходи от 18 милиона и 500 хиляди евро. То тези разходи са одобрени. През 2008 година президиума взе решение за 5 годишно годишно найемане на информационна зала от площ 220 квадратни метра. Това струва малко над 300 000 евро. А президиума също така одобри финансирането на, ар, за архивиране на документите на съответните депутати. Президиума прие предложението на квесторите за промяна при входа за посещение, а именно трябва там да се построи един асансьор. И това са допълнителни, от, допълнителни средства от 900 000 евро. Тук са включени предварителните изследвания на въздействието. Изследването е продължи 18, ще продължи 18 месеца и средствата ще бъдат взети от бюджет 2009. Разходите за конференцията по климата също ще бъдат включени в бюджета за 2009 година. Заедно с и 20 000 евро бяха разходите на парламента за тази конференция. Президиума за решение по отношение на бюджет 2007 година за баланса на заплатите на е, депутатите. 6 юни 2008 година. Адаптирането на бюджета на, на е, договора с Милано беше адаптиран. На 16 юни Аз а, е, не бях на това заседание, но знае, че е прието решение. А, е, сградата Аденауър в Люксембург трябва да бъде ремонтирана, но за тук не, за това не, няма да разходваме средства. На базата на финансовия регламент президиума взе решение – сградата, президент Б. Вест, да бъде взета под найем. Е, това е просто резервен вариант, резервна сграда, защото кат сградата трябва да бъде разширена. Нямаше разходи за бюджета 2008 и 2009 година, но а, 1 милион и 1,2 милиона евро бяха предвидени за разширението на сградата. Имаше и едно друго решение на президиума. 4 милиона 200 хиляди евро за генералния секретарят. Президиума одобри е, договор за Сити Локал в Букарест – за да се създаде там една, един дом на Европа за парламента и комисията в Румъния. 453 хиляди евро струваше проекта. Президиума одобри това решение. Одобри заключителния доклад и уточни субвен... субсидиите, т.е. 1,6 милиона са отделени от бюджета за тази цел. Президиума взе решение по отношение на политическите групи, провери документите, които му бяха представени и опълномощи политическата група от НРП да проучи личните разходи, които се отнасят до 2007-2008 година, личните разходи на депутатите, които са се случили през този период. 50 милиона евро са записани като разход в, от бюджета сградата в Виена може да бъде закупена и да бъде преустроена като информационен център на Европейския съюз. За тази цел са отделени 27 милиона. Тези средства са одобрени, т.е. това са пренесени средства от бюджета 2007 година. Президиума взе решение за удължаване на договора за найем на сградата в Лондон, Queen Gate, докато се построят новите сгради за информационния център на Европейския съюз. Четат се е, условията за вземане под найем в момента над 300 000 евро найем пред, през, за годината. През октомври председателят бе помощен от генералния секретар да подпише договор за ползване на сградата Верц за 15 години. Тук няма влияние върху бюджета защото парламента имаше по този начин парламента има възможност за спестяване на 400 000 евро на година. Предвиждат се финансови средства за информационна и комуникационна кампания за изборите. 4 допълнителни милиона трябва да се предвидят че, е, за 2008 година за главна дирекция комуникации трябва да се предприеме прехвърляне на средства, но това е позната процедура, т.е. 4 милиона евро за консултационни услуги. Основното заключение е, че бюджетът е изпълнен, някои пера са адаптирани, върнати са средства в бюджета. Имаме преход, пренесени средства от 2 милиона от 2008 година за 2009 година. Имаме и, се, и сме предвидели нови средства за комуникационната кампания по време на изборите 2009 година. Допълнителни средства са като разход от бюджета за политическите групи 2008 година. Тук трябва тези пара да се анулират и да се върнат в бюджета. 208 милиона е сумата. Президиумът не смята, че ще има влияние върху бюджета. Одобрява се одобряват се 240 е, 000 евро е, за средства в е, подпомагане на европейския на Европейското сдружение към, Европ... към парламента. 2008 година оперативни разходи, те са одобрени 50% от предвидените по отношение на позатворяване на средствата на бюджетен ред 430, това не въжи от 6 милиона евро Тези 6 милиона евро се пренасят в бюджета 2009 година. До март месец тези средства трябва обаче да бъдат опозотворени. Освен това бе взето решение цяла редица по упълномощени, сред... средства да бъдат записани. Тук говорим за някои малки разходи, хиляди от няколко хиляди евро. Няма да я чета този списък. Е, преводачите са много благодарни за това. И така искам да благодаря за вашето внимание и трябва да се извиня за е, дългия списък, който трябваше да изчета много бързо, но това беше моето задължение. Е, генералният секретар ще отговори на вашите въпроси. Преди да дам думата на генералния секретар, е, бих е, искал да дам думата на господин Робърт Галвин, който е вътрешен аудитор на Европейския парламент. Uh, Mr. uh, like благодаря. Благодаря ви, че давате възможност да представя годишния си доклад за 2008 година. Приех доклада на 30 юли миналата година, след като проведах консултации с Одитната комисия и генералния секретар. Искам да припомня, че вътрешния аудитор би трябвало по финансови регламент да подаде пред институцията един годишен доклад, в който да е записал броя и вида вътрешни одити, които са проведени, какви са препоръките, които са направени какви са действията, които са предприяти по тези препоръки. Така че темата на доклада е дейността на вътрешния аудитор през 2008 година. Освен това, искам да ви припомня, че вътрешния одит е независима дейност, чиято цел всъщност е да гарантира пред институцията, че се управляват рисковете и а, да се добави стойност, да се подобри организацията на работата. Това означава да се направи обективна оценка и да се стигне до обективни заключения, където се забележат възможности или някакви пречки. Трябва да се излезе с препоръки, като те се наричат предложения за действия. Трябва да има постоянен диалог и конструктивни консултации. Целта тук е да се постигне съгласие с ръководството, за да се приложат на време тези предложения. А, ние сме десетима вътрешни аудитори, които сме професионалисти, имаме и подпомагащни състав, а, спазваме стандартите за вътрешен одит. Освен това, в моя доклад е описана цялата програма на одити за 2008 година. Преди това бяхме направили приоритизация на сферите, в които трябва да се проведе този одит на базата на рисков профил. Ние проведахме много одити през 2008 година по конкретни сфери на дейност, което доведе до приемането или издаването на 17 доклада. Сега съвсем накратко ще опиша тези доклади, като ще започна с два одита, а, които включваха всички институции, които а, авторизират плащания. А, първият такъв одит беше свързан с това доколко се справя добре с. А, фактурите парламента или други заявления за плащане от момента на получаване заявката за плащане до самото разплащане. Имаше една промяна на правилата в началото на 2008 година и при определени обстоятелства имаше автоматично право а, за получаване на суми. Затова трябваше да проверим а, дали няма забавения и дали опростяването упростяването на процеса на централно ниво няма да доведе до намаляване на контролните функции. За да може да се решат тези проблеми, ние предлагаме различни мерки за ускоряване на плащанията по заявките за плащания, децентрализиране на отговорността към съответните отдели и разчитане на електронното валидиране, което да означава одобряване за плащане. Освен това, ние признаваме, че в отговор на промяната на правилата институцията е предприяла големи мерки наистина, за да се подобри устойностяването, както и отчетността и да се обучат ползвателите на системите. Разбира се, че винаги има място за по-нататъчни действия за подобряване на работата и съответно ние сме изложили тези мерки. Последната информация, която ни бе подадена е, че всъщност са необходими още действия да се предприемат, свързани с целият този кръг на плащания, електронно валидиране на заявките за плащания и вътрешния одит последователно следва всички тези стъпки и ще продължи и 2011 година. Освен това, оценихме какви е вътрешния контрол по отношение на дългосрочните договори във всички генерални дирекции. В своето решение за освобождаване отговорност за прилагането на бюджета от 2004 парламента призвава администрацията да подобри наблюдението си, що се отнася до дългосрочните договори и тяхното изпълнение. Одитът всъщност потвърди, че контролната процедура е адекватна и също така твърди, че там, където е необходимо, съответните договори ам, имат необходимите алинеи, които гарантират нашето спокойствие. Освен това, ние посочихме и някои нерешени въпроси. Например, докладването по рамковите договори, които са дългосрочни, защото те не бяха включени в изискванията за докладване, както и постоянния преглед на техните алинеи, особено в сфери, където много често има или технологична еволюция, или промени на цените. Освен това, аудитът заяви, че необходимо рационализирането на изискванията за одит, като се фокусираме в върху такива договори, където има по-голям риск, и съответно договори, при които има клауза за автоматично подновяване. И тази година също следихме внимателно тези сфери. Други сфери, които бяха аудитирани през 2008 година. Трябва да ви припомня, че ние имаме средносрочна стратегия да покриваме всички сфери, свързани с разходите по персонала. Индивидуалните суми, които се полагат на съответните служители, са някъде около 80% от общите разходи. Така че, имайки предвид контролните механизми, които през 2007 година бяха предприяти, предприятия. Трябва да кажа, че бяхме направили втори ори 2008, а, а, които бяха посочени в предходния доклад. Целите бяха да се види доколко са законосообразни решенията, които са свързани с плащания по права на служители и дали те са надлежно записани. Освен това, ние преценихме дали новата информационна система за лични данни на служителите, която се нарича Streamline, води до ефикасно управление на служителите. Одитът потвърди всъщност, че има риск, който е идентифициран и при първия ни доклад. Установихме, че има определени случаи, при които рисковете наистина са материализирани. Има голяма възможност да а, има подобряване на действията в тези сфери. Например, двойно двойни плащания, например годишните средства, които се полагат за пътувания. По-структуриран обмен на информация с други институции също е необходим, за да може да се намали този риск. Освен това е нужно по-редовно следване на съответните плащания, свързани, например, с наличието на дете в семейството или за семейно положение, които се променят. Същото се отнася и за плащането на дневни на служителите. предоставянето на компенсаторни плащания, които заместват предишните секретарски такива, не отговарят на правилата за персонала. Има някои слабости в стримлайн, що се отнася до индивидуалните права, които трябваше да бъдат спешно а, решения, като например по-добра документация, по-ясно разделение на задълженията, по-добро наблюдение, както и постоянна проверка автоматична на заверността на дайностите. За това ние заедно с Генерална дирекция личен състав приехме един план за действие, който трябваше да приключи 2009 и тази година ние ще проверим какво се е случило с този план за действие. От самото си начало, вътрешния одит дава приоритет на мониторинг и съветване, свързано с прилагането на децентрализираната рамка за контрол, която бе въведена от финансия регламент 2003 година. Първоначалната ревизия през 2003 и 2004 включваше всички звена, както и централните служби на институцията и доведе до 14 доклада, които включват съгласувани действия, като целта е първо да се подобри общата законосообразност на службите, както и постигане на ключовите контролни цели. През 2005-2006 година вътрешният одит направи последващи одити, за да се види докъде самите звена и централни служи са успели да приложат тези дейности. Това доведе до едно установяване на 50% изпълнимост. Ръководството реши а, да се приемат ро, срокове за а, определени дейности, които са изключително важни, тъй като са високо рискови. През 2007 година вътрешното звено направи следващи такива одити, които приключихме през 2008 година. А, общия резултат 80% от първоначалните действия са изпълнени. И в резултат на това голямата част от звената са подобрили системите си на вътрешно управление и контрол в значителна степен броят на неизпълнени действия е намален от 18 на 4 и всички те са свързани с, един, с едно конкретно звено, един конкретен отдел, който в момента е обект на специфичен конкретен одит. Сега съвсем накратичко по някои други сфери, които започнахме да аудитираме 2008 година и които приключихме да аудитираме 2009 година. Ще спомена текущи одити на, за процеса на обществени поръчки, един одит върху основните елементи на политиката на парламента за недвижимостите, планиране, оценка, управление на нуждите от помещения. Един одит, който също така течеше свързан с процеса на разработване на приложения за компютрите. И в заключение. Работата на вътрешния одит показва, що се отнася до общата рамка за контрол, че голямата част от звената са подобрили нивото си на спазване на минималните контролни цели на институцията и контролни стандарти те постигат целите си. Има конкретни сфери, в които има риск, в които ние сме дали приоритет в своето планиране на одита. Има напредък на централно ниво, особено с приемането на указания за връзките с външни служители, както и за целеполагането. Независимо от това вече, един общ институционален подход към идентифицирането и управлението на деликатни постове си остава приоритет както и разработването и прилагането на хармонизиран подход към идентифицирането а, и от докладването на рискове. С ви мога да отбележа, че през 2010 година прилагането на тази рамка вече е институционален приоритет. Единственият друг въпрос, който споменах преди, е свързан с това, че работата ни през 2008 година доведе до заключението, че трябва да се приоритизира актуализацията на приложенията за управление и финансиране, които се използват от авторизиращите служители. Така че трябва да кажа, че няма указания, които да пречат на моята независимост. Искам да благодаря на аудиторите, на настоящия генерален секретар, предишния генерален секретар, както и всички авторизиращи звена за отличното сътрудничество през 2008 година. Благодаря, господин председателю. Благодаря и давам веднага думата на генералния секретар, господин Клаус Вер. Благодаря, господин председател. Аз съм на тази длъжност от 16 май 2009 година и това е първията ми среща с вашата комисия. И съм бях от 2007-2009 година шеф на кабинета на председателя. Тоест, аз 2008 година не съм бил в, тази в това си качество, но моя задача е след пенсионирането на Харал Трюмер да опосредствам този процес. Може би трябва да направя някои забележки към доклада на Сметната палата за 2008 година и някои забележки по отношение на вече казаните четири области. На това място искам да благодаря за доброто сътрудничество и за възможността да работим заедно. с Статута на асистенти, фонда за, пенс... за пенсиониране и фактора за мултипли... Е, мултипликаторите. Благодаря за е казаното за 2008 година и е отбелязан през тази година. По отношение на асистентите имаме нова система за отчитане на асистентите, на местните асистенти и на външните асистенти. И тук още веднъж трябва да се каже, че базата за това решение е доклада за освобождаване от отговорност през 2006 година и този доклад беше основата за 8 критерии, които залегнаха в изработването на една нова система. Тези 8 критерии бяха одобрени от президиума. Тоест, ако има нова система и, но, и напредък, то това се дължи именно и на Комисията по бюджета и готовността на президиума да вземе тази работа като основа за своите решения. През, втората полу... по... през второто полугодие на тази година ще се случи при ще се случи адаптиране и подобряване на новата система, но системата няма, самата няма да се поставя под въпрос. Става дума за възможността за получаване на нови, на назначаване на нови асистенти, ако в случай на болест, отчитане на разходите за път, ще има по-ясни разпоредби за, за етостта на втори член на семейството, преноси пренос на разходи от една в друга година, възможността за намаляване на разходи, например, отчитане на фиксирани суми при разходите, при пътните разходи. Както знаете, от 2009 година стана ясно, че фонда за пенсиониране има е, един пропуск, е, защото пропуск при покриването, защото е, и по този начин, е, по този повод, президиума реши да не се прави е, да не се дава сума от бюджета на парламента за покриването на е, този дефицит, а да се увеличи възрастта за пенсиониране от 60 на 63 години и изплащането на е, процент от на предварителното изплащане на процент от възможната пенсия. Председателят, освен това, помоли фонда да е, е по-внимателен при инвестиционната си политика и да не се впуска в рискове, в валутни рискове. Заедно с това правната служба ясно каза, че през годината и чрез доброто сътрудничество между парламента и фонда за в случай, че средствата на фонда са изразходвани, парламента има задължение да изплати, да изплаща пенсиите на депутатите. Това е много ясно, много ясен ангажимент на бюро, бюрото, защото след като има такъв ангажимент, то този ангажимент е, трябва в отчетния доклад да е прозрачен, за да се знае какви са бъдещите рискове, които бюджет евентуално трябва да покрие. При пътните разходи и тяхното възстановяване, там имахме един много добър диалог с Сметната палата. Президиума и по-нататък защитава мнението, становището, че не всички специфични е, ситуации са взети предвид, т.е. Един, една част от е, служителите работят в Брюксел, а друга част работят в Люксембург, а по договор ние трябва част от служителите да заемаме в Люксембург по договор, а веднъж в, сен... в месеца служителите трябва да пътуват в, в Страсбург, така че комисията не е взела до край предвид специалната ситуация на парламента. Следващия път този факт трябва да бъде взет предвид и трябва да се направи разлика между мисии извън работното място и про- просто пътуванията между а, местоназначенията, трите местоназначения на парламента, трите седалища на парламента, Страсбург, Брюксел и Люксембург. Е, Предстои да се види какво ще се случи и с Европейската дипломатическа служба. Ние в момента сме се опитали да адаптираме нашия бюджет към тази ситуация и да вземем предвид а, забележките от вътрешния аудитор, а именно да не изплащаме фиксираните ставки – когато става дума за много късно или много рано започване на работния ден. Няма единно тълкуване между институциите. Е, и не можехме да се ориентираме по тълкуването на комисията по този проблем, тъй като практиката на комисията е различна в хода на различните години. Така че тук очакваме яснота от съда и когато имаме съдебното решение, ще видим какви ще са последствията за нас. А това е по отношение на забележките на, съдебната, на Сметната палата. И искам сега да кажа няколко думи за силните и слабите страни в парламента, така както аз съм ги преживял, откакто съм в, на, на този пост от 16 март. Естествено, трябваше да се занимавам с организацията на труда е, по отношение както на самата иерархия, така и на процедурите. За мен стана много бързо ясно, че има нужда от действие и то действие по отношение на персонала, сигурността и сигурността на сградите. Аз започнах работа на 16 март и на 23 март аз направих предложение на президиума за реконструкция, а президиума прие моето предложение на 1 април. Защо? Най-напред в областта на сигурността. По отношение на сигурността, парламента има повече от 800 външни служители и знаем, че когато има проблеми в тази област, трябва да е, трябва да смятаме големи рискове и загуба на имидж на институцията, т.е. президиума реши да направи една специална дирекция. Има сега общ, има е, обществена поръчка, не само вътрешна, но и външна, за обявеното свободно място на директор – в областта на сградния фонд. За мен беше ясно, че нашите, нашите структури в много отношения не отговарят на стандартите на нашите нощи. Най-напред не бяха достатъчни мерките за поддържане на сградния фонд, тъй като сградите много бързо остаряват. Имахме конкретни случаи, като например падането на тавана в Страсбург, който ясно ни показа какви рискове, на какви рискове сме изложени, ако не, даваме, не отдаваме достатъчно внимание на тази тема. Това <clears throat> сега е организирано по друг начин този проблем. Имаме нови дейности правим разграничение между новите е, дейности и поддържането на рутинното поддържане на сградния фонд. Е, въведохме един, едно централно управление на сградния фонд и предложихме една програма, одобрена, на тригодишна програма, одобрена в пленарна зала и от бюджетната комисия за назначаване на нови служители за да може да оценим работата на външните служители, независимо. Имаме един голям нов проект в Люксембург. По отношение на персонала имаме нова структура с три дирекции. Това е нашето предложение и може би за вас е много важно, че има една дирекция, която обединява всички функции, що се отнася за, до индивидуалните права и въпросите за статута на служителите. По този начин ще може да осигурим едно единно третиране на статута. Защото 20% от е, услугите, предлагани в парламента, са именно услуги, които идват от отделните служители ето защо е необходимо да имаме едно еднакво третиране на служителите по отношение на техния статут. И още някои други забележки, които искам да споделя с вас по отношение на доклада. Мисля, че трябва да се запитаме за правилния баланс между какво правим с наши собствени сили и какво трябва, кои дейности може да изнесем навън. Това не е идеологичен въпрос, това е въпрос на правилния баланс за съответната област. Аз а, смятам, че по отношение на сградния фонд, на сигурността и по отношение на информационните технологии а, сме изнесли прекалено много дейности навън и ни трябва повече вътрешни капацитети, вътрешни ресурси, вътрешен рес... Е, контрол. Но по отношение на други области, като например превода, където има допълнителни възможности, особено що се отнася до разходите а, е, за преводи, е, стойностите може да видите в, машия, в моя доклад. Въпреки, че мога да кажа, преводите, които имаме от нашите вътрешни служби за писмен превод, са от друго качество, когато ползваме нашите служби в сравнение с, с качеството, когато ползваме външни услуги. Но се оказа, че няма и специален отдел, който отговаря за вътрешната организация на работата. Зная, че е, докладчикът се интересува специално от въпросите за обществените поръчки. Разбрахме, че това е една тема за тази година. А, от одитите са завършили, други са все още в процес на извършване, но изводите са ясни и има някои недостатъци, които обаче продължават от, по цялата верига, от планирането до спецификацията, до оценката и комуникацията. Изходната точка на, про, на, про, на проблема е планирането, според мен. Тоест, ние имаме проблеми при планирането на нашите дейности и нашите разходи, които не са достатъчно добре специфицирани. И тези недостатъци не са инхерентни за областта, а по-скоро недостатъци на цялата организация. От лятото е, предложих една административна работна програма 2009-2011 е, година, където всички генерални е, дирекции ще бъдат привлечени и обединени от една програма за две години и половина, като по този начин се надявам да преодолеем недостатъците по отношение на планирането и контрола. И тук имам предвид политиката за сградния фонд и политиката по информационните технологии. Президиума каза, че ще предложи една средносрочна стратегия за сградния фонд и за информационните технологии. По този начин ще предоставим основа за работата на съответните дирекции. Ако имате желание, аз мога да дам повече подробности по отношение на сградния фонд. А, на второ място областта управление на риска. Беше, не беше проблем, беше ясно, че трябва да имаме управление на риска, но не се знаеше къде да къде да се помещава, така да се каже, това управление, дали а, е, при финансите или а, е, в областта на инфраструктурата, защото но ние аргументирахме, че е, при управлението на риска не става дума само за финансови рискове, а и рискове от друг характер. При сигурността, например, става дума за рискове, за физически рискове, рискове за страшаващи целостта на сградите, на сигурността на служителите. И тъй като имаше различно тълкуване на този проблем, аз реших да създам Е, този отдел по управление на риска в е, моя отдел. То, тук става дума за хоризонтални рискове, е, като всяка дирекция трябва да оценява своя собствен риск и тази информация да се подава в централното звено, в което ще се правят предложение за ограничаване и, и предотвратяване на съответните видове рискове. Това е приоритет за 2010 година. Тази система вече е на лице, но тя може само да функционира добре, ако имаме една мрежа, информационна мрежа, по която централно да постъпва информация, на базата на която да се вземат решения. Така че всички моля да съдействат за изпълнението на тази задача. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин генерален секретар Клаус Велес. А сега давам думата на докладчика господин Стас. Благодаря, господин председател. Именно Без основа на това, което ни казахте, което беше доста подробно, ще се ограничим на въпроси, които смятаме, че са важни за освобождаването от отговорност. Много важно е ние поемаме отговорността, защото преди да ви освободим от отговорност, тази отговорност се носи от председателя на парламента. Но и тук имам някои опасения. въпреки всичко, което ни беше казано от генералния секретар, от господин Петела, от господин Клазвеля, от господин Галвин, но ние работим, трябва да кажем сега, с нови методи в резултат на административната реформа и имаме децентрализация на финансовото управление. Нещо, което има фундаментално значение. Аз разгледах регламента в 6 член, 7 параграф се обяснява, че това е система на вътрешен контрол, а, значи в 6 параграф, 7 параграф се казва, че а, а, разпоредителите, оправо, главните оправомощени разпоредители, и чета го на английски, имат определени правомощия. Господин генерален секретар, а, а, ако може да отговорите на нашия въпрос, седми въпрос в списъка на въпросите, където вие казвате, че всички а, разпоредители нямат абсолютно същите правомощия по отношение на техните системи. това не тревожи. Кой, кой ще трябва да прави доклади? Колко са тези, които трябва да правят докладите? Двама, три, четири или наполовина? Трябва да знаем малко по-подробно какви са техните правомощия, какви са техните задължения, за да можем да знаем какво ще бъде, се задържа в този годишен доклад на разпоредителите, за да знаем, че тези доклади са достатъчно адекватни. Ви искам да ви попитам какво ще правите, ако съответните разпоредители, правомощени разпоредители, Артикъл 60 eh, paragraaf 7 eh, toe te passen. Eh, дали искат да прилагат, дали ще са готови да прилагат 67 е, параграф? Ако някои разпоредители не е, разприлага тази система, ще имаме ли една основна, достатъчна основа за тези доклади? Второ, декларацията за достоверност и надежност, което вие трябва да правите като генерален секретар. В нея, и пак цитирам на английски, че декларация, която се издава от оправомощените разпоредители. Е, добре. Обаче в тази декларация за надежност не се казва, че всички е, разпоредители е, е, изпълняват това, което е, предвижда регламента. Това е една от слабостите на системата. Това е едно. Тук трябва нещата да се преразгледат, трябва да се намерят решения, за да може е, да се вземе под внимание и факта, че никой от оправомощените разпоредители а, а не трябва да има, а, да изказва резерви в своята декларация. А, знаем, знаем, че такива резерви са допусни, допустими. Но като няма официални резерви, това не значи, а, че не е имало основания да се а, приемат някои неща с резерва. И искам а, да, настоя, да, да настоя на този въпрос в нашия доклад за освобождаване на отговорност. Мисля, че това трябва да обсъдим с вас. Факта, че този доклад, факта, че тази декларация на оправомощения разпоредител, както често се казва сред аудиторите, става дума за едно пред, представяне, на нещата от онзи, който е управлявал процеса. Но тук няма а, как да проверим истинността на тези твърдения. И това беше въпросът ми. А, формулиран по-точно в въпрос 4.7. Дали а, има тук а, а, някой, който да удостовери, че тези функции се изпълняват както, както трябва. Кой, някой, който да има доверителна функция, както казваме. Prudential function. А, а, а, мисля, тъй като става дума за, за големи суми от общностия бюджет, този въпрос е особено важен, трябва да помислим. А, а, трябва да се укрепи системата за финансов контрол, за да. Защото когато вие а, подписвате една подобна декларация, да може да го направите с пълно доверие, с това което подписвате. Вече за трети път съм докладчик за освобождаване от отговорност. Чели сте вътрешния доклад, знаете как процедирам. Ще го направя както и преди, с достатъчната сериозност, с достатъчна уравновесеност и справедливост. Grazie. Nel dare la parola al segretario generale ricordo a tutti che noi dovremmo finire alle 19. Ho chiesto di poter prolungare. Сега а, ние трябва да свършим в 7 часа. Е, най-много до 7.15. И за това ще трябва да прекъсвам онези, които говорят прекалено дълго. Искам да благодаря за въпросите на докладчика. Това, беше, това бяха важни въпроси. Най-напред трябва да кажа. Всеки, който дава декларация за добросъвестност, той по, в същия момент е, поема отговорност за финансовото управление в своята област. И е, това е всъщност смисъла на, на промяната след, след 99-та година. Но въпросът е основателен дали системата не може да бъде подобрена. И ще се съгласи с вас. Е, докладът трябва да е по-прост, и нещо по-важно, трябва докладите да могат да се сравняват, докладите между отделните генерални дирекции. И мисля, че генералният директор трябва да води по-интензивен диалог по отнош... с съответните опълномощени лица по отношение на техните декла... декларации. инструкциите на опълномощените лица за 2009 година са много по- стриктни и строги, отколкото те бяха през 2008 година. Така че мисля, че проблемите, които засегнахте, е, няма да се повторят в доклада 2009 година. Естествено. Опълномощеното лице има и други инструменти, не само тези доклади като информационен инструмент. Е, той може да води разговори, може да ползва други инструменти, може да ползва е, докладите на вътрешния одит. Но, въпреки това, се съгласявам с вас, че трябва да мислим за това как тези доклади могат да станат а, по-информативни и по-сравними един с друг. Това ще помогне на всички нас. Altre domande, onorevole Staes? Имате ли други въпроси, господин Стас? Следващия говориш. Е, е, е, благодаря. Искам да благодаря на всички изказали се до сега. Искам да благодаря за писмените отговори, които сте ни дал. Но има още някои въпроси, на които а, нямаме достатъчно точни отговори. Когато строим нещо, плащаме най-малко с 30% повече от а, нормалните пазарни цени. А, винаги съществува презумцията, че може би става дума за картел – и друг въпрос, свързан с политиката по отношение на строителството. В Страсбург имахме проблем с беста в една от сградите. Сградата беше ремонтирана. После разбирам, че тя е купена от нас, от град Страсбург платен, платено ни бяха 2 милиона, въпреки че цената е 3 милиона. Защо са платили само част от цената? След това пък падна тавана. Разбира се, сега случаят е пред съда, но град Страсбург, който е продал сградата, не е призован пред съда и аз се боя, че платеца ще трябва да плати за всичко това. След това центъра за посетители. Той все още не е готов. От колко дълго време се строи, е все още не е завършен. Обяснението е, че се е променила политическата обстановка. Ами политическата обстановка непрекъснато се променя. Това не може да бъде причина, за да не бъде завършен центъра за посетители и да, да не са свързани старият и новият център. телевизията на парламента и броят на зрителите. В най-добрия случай 10 000, обикновено те са 5 000. Ако махнем членовете на парламента и техните помощници, остават няколко хиляди зрители – 500, хиляди, 500 милиона са в гражданите на Европа. Не мисля, че тази телевизия ни дава достатъчна полза за изразходваните средства. А сега и нещо и за ски вакансиите. В вестниците се твърди, че ни се плаща, за да отидем да караме ски. Истина ли е това? Не искаме подобни дискусии да вредат на имиджа на парламента в бъдеще. Благодаря. Най-напред към въпроса за сградния фонд, за сградата. При сградите, що се отнася до Брюксел, ние сме обективно в една много трудна ситуация, защото ние не искаме да имаме сграда, която е на другия край на града или е недостъпна, а искаме и от гледна точка на, на разходите, и от гледна точка на екологията да е, е сграда, която е близо до нашите вече съществуващи сгради. Защото ако не може да я ползваме добре, това не е разумно. И обективно погледнато, това ни поставя в една много трудна ситуация за преговори, защото има доста ограничени сгради, имаме ограничен избор на сгради, които може <clears throat> да закупим. Що се отнася до азбеста? Вие цитирахте правилно. И ние 2 милиона получихме от община Страсбург. Разходите обаче са малко по-малко от 3 милиона. По отношение на Центъра за посещение, това е един проект, който в своя обхват в Европа е уникален. Това е най-големият център за посещение в Европа и той се прави в една сграда, създава се в една сграда, която първоначално не беше проектирана за център за посещение, а за гараж. Ето защо и има забавяне. Една обществена поръчка не профункционира, а пък ние знаем, че според европейските правила, когато трябва да бъде повторена един обществена, една обществена поръчка, трябва да мине определено време, една година, около една година. около половин година, извинявайте. Ето, с това се обясняват забавенията. По отношение на мултимедиите и тяхната употреба, трябва да вземем предвид Лисабонския договор. Ние Ние тук трябва да актуализираме ситуацията по отношение на телевизията което също ще доведе до определени забавения. Сега за телевизията аз също имам тук моите цифри по отношение на вакансията за ски. Има една сума в бюджета на парламента, която непрекъснато се актуализира и тази сума е на разположение на съвета на парламента между 150 и 200 хиляди евро за социални дейности. Е, е това е, по принцип дават се тези средства за социални дейности и е, парламента трябва да реши как ще е, употреби, за какви цели ще употреби тези средства т.е. съвета на персонала. Персоналният съвет има право да организира различни дейности, между другото и е, почивка на, с, на ски и други дейности за, за прекарване на свободното време на децата. За периода 2008 година имаше 72 деца, които бяха